A very good morning to everybody um, for um, our two-day meeting. I could have a... Добро утро на всички. Това е началото на нашето двудневно завещание. Наистина имаме доста натоварен дневен ред за днес и утре. Радвам се, че има доста членове на Европейски парламент присъстващи в залата. Има много хора, които ни гледат и слушат по интернет. На тях също искам да кажа добро утро. Всички, които гледат интернет, по интернет нашето съвещание могат да се абонират за бюлетина ни. И тъй като нашият вебсайт става все по-мащабен, е, е добре да напомня, че имаме вече специализирана част от вебсайта, която касае цифрова, цифровия дневен ред. Ще чуем а, сега и информация от не, относно тристранния диалог и преговорите по досиетата, които в момента са в процедура на договаряне? Що се отнася до дневния ред а, за днес и утре, искам да ви информирам за една промяна по отношение потвърждаването на нашето становище а, а, във връзка с един доклад на Комисията по транспорта, а, разбрахме, че Комисията по транспорта не смята да променя своят доклад, а тъй като и ние нямаме намерение да променим нашето становище, а, ще а, дискутираме необходимото. Така, ще да погледна дали имаме нещо в точка разни. Изпратихме съобщение до всички членове за рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюневите продукти. Наличен е текста на различни езици, така че можете да се запознаете с него. И това бяха съобщенията от страна на председателя. А сега можем да преминем вече към трета точка на дневния ред. Актуална информация относно тристранните преговори. Мога да ви кажа какво се случи вчера на заседанието от своя страна, но какво имаме? Имаме а, кодекса на Митническият съюз и така Митническия кодекс, концесиите, обществените поръчки. И след това аз накратко ще докладвам за новите за новостите в законодателната рамка. И така сега думата има господин Шваб. Äh, Благодаря, господин председател. Наистина аз съм изключително доволен, че аз ще съм този, който ще предостави информация по тристранните преговори за митническия кодекс. Предполагам, че господин председател и други ще имат възможност да допълнат това, което ще ви съобща. И така, на 19 разисквахме разисквахме въпреки, че имахме някои а, противоречия, правилата а, за от уточняване и посочване на происхода на стоките и по предложение на председателя – беше постигнато споразумение между трите институции във връзка с това, че на а, техническо а, ниво ще се проведе заседание за доизглаждане на някои съвсем технически подробности, които останаха във връзка с а, посочването на сто, а, происхода на съответната стока. Що се отнася а, до крайния срок за а, приключване на осъвременяването на митническия а, кодекс, мога да кажа, че на 21 февруари ИМКО е а, предал своите становища и а, те се разискват. Благодаря, господин председател. Това е всичко, което имах да кажа. Благодаря, господин Шваб. Аз бях споменат изрично в изказването ви и за това ще кажа, че на 10 април ще имаме нова тристранна среща или среща за тристранни преговори и се надяваме, че, че ще сме изгладили до края на това следващо заседание всички недоразумения, както по актовете за прилагане, така и по останалите няколко елемента във връзка с делегираните актове и актовете за приложение. А поне по основния текст на директивата нещата са изяснени. Благодаря. Има ли някой от членовете на Европейския парламент въпрос? Не виждам. Благодаря. Тогава да преминем към концесиите и ще дам думата на нашия докладчик. Жова има думата. Благодаря, господин председател. Вие участвахте в триалога. за това можете да допълните. Това могат да направят и докладчиците в сянка. Искам да припомня, че имахме мандат за водене на преговори в рамките на тристранния диалог. Започнахме работата. Пет триалога бяха осъществени. Първият беше на 12 март в Страсбург и беше последван от три технически срещи с съвета. Четвъртата е предвидена за тази седмица на 22 март. Бяха постигнати редица компромиси бяха предложени на съвета по основните принципи на първо място. В техническата група нещата вървят доста добре. Всички са готови да възприемат идеите на другите, да работят заедно. Това се отнася и за съвета и на комисията. Знаете, че първоначално те имаха разминавания, но сега са доближили позициите си. На 12 марта разгледахме въпроса за определенето на концесиите, определението за концесии и трите думи, които трябва да бъдат уточнени. Procurement, Acquisition и също голяма дискусия се проведе по економическия риск, по прозрачността, на път сме да се преодолеем нежеланието на съвета да възприеме идеите на съвета. Въпроса за прага, който предлагаме, е по-сложен, защото противоречи на международните договори, по които сме страна. Със съвета се проведи дискусия. Може да се постигне компромис, също и за срока на концесиите. Основната тема е да се фиксира в текста и времето, в което ще е валидна концесията. Що с, с изключение на въпроса за, за Прага, там споменах какви са проблемите. В останалата част преговорите вървят добре. Целта е да се задълбочим по всички тези въпроси и да изготвим един ясен, добре разбираем текст. Бих искал да приключа с това, общо представяне на разговорите, които са водени по темата до сега. Добре, благодаря ви за това. Някой има ли въпроси? Господин Жова? Преминаваме сега по въпроса към обществените поръчки. Докладчик е Марк Тарабела. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Първия Триалог се проведе на 6 март. Имаше добър климат, всички с уважение се отнесоха към мненията на останалите. Бяха предложени компромисни изменения там, където има големи разминавания между парламента и съвета. На този етап мога да констатирам, че съветът изглежда е твърде неотстъпчив по отношение на неговите позиции и трудно предприема стъпки към доближаване с парламента. Това е впечатлението ми. Техническите срещи до сега бяха четири на брой, които се проведоха. Те позволиха да се постигне напредък. Трябва да подчертая факта, че може би за бъдеще ще е добре тези технически срещи да се провеждат бързо, за да може да се приключат преговорите някъде до юни. Но когато се стигне до триалога, вече да има предложения, дори включително от страна на съвета да се каже, ето тук има блокаж, тук ще се направи така и прочие. Относно процедурата, така наречения клъстер 1, по електронните обществени поръчки и електронния паспорт, някои други въпроси. В текста на съвета виждате, че подходът на съвета не е толкова интегриращ, колкото този на парламента. Парламентът настоява за единен пазар, за оперативно съвместими платформи, докато съветът изглежда има трудности, защото той няма 7 политически групи, както в парламента, а 27 държави членки. И за това не им е толкова лесно. И за нас не е лесно, разбира се. Съветът изглежда предпочита Европа алакарт вместо електронна процедура което обаче води до раздробяване на пазара. Тази електронна възможност би могла да улесни значително процедурите за всички заинтересовани и за това не трябва да изпускаме от поглед. По процедурата там трябва да има пълна прозрачност. Трябва да се предвидят 4 месеца за транспониране с ясно определени изключения и те да са свързани с пазара. Парламентът отхвърля ограничаването на електронната предоставяне на обществени поръчки. В заключение искам също да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната подкрепа при отстояване на позицията на парламента. Ние ще продължим в този дух на 26 марта, е следващото заседание на тристранния диалог. Има още два кластера. Петия кластер е предназначен за малките и средни предприятия, а другията кластер, две, се отнася до соци... социалните и екологични изисквания на вътрешния пазар. Това имам да кажа на този етап. Да, беше много полезно. Вие Подчертахте динамиката на преговорите и действително има и трудни моменти. Има много техническа работа, която се осъществява между триалозите и тя не е видима за обществеността. Имаме текстове. Ние трябва като парламент много внимателно да следим какво се прави в съвета, за да можем да видим каква ще бъде и нашата позиция. Имате ли коментари? по казаното от господин Тарабела. Радвам се, че мога да дам думата сега на госпожа Ройтова. Тя ще говори за законодателната рамка. Госпожо Ройтова, бихте ли ни запознали с триалога от миналата нощ и как върви процедурата по вашия пакет? Благодаря, председателю. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната работа. Искам да благодаря и на председателя Харбър. Вчера успяхме да направим нещо, което, да ви кажа, въобще не се надявах, че ще се случи. Успяхме да приближим позициите си на 99%. Мисля, че се приближаваме до, до края на преговорите. По една от основните директиви най-вече се получи това сближаване. Това е техническото ниво на а, пакета за 2008 година. Искам да спомена положителните елементи, които успяхме да постигнем на техническо ниво с колегите. Почти всичко, което успяхме да гласуваме тук и бе прието от колегите, бе прието и на тези преговори. Разбира се, Европейската комисия се надявам след това също да говори по въпроса. Аз няма да отнема много време сега. Час и половина работихме вчера, след това Съветът заяви, че работните групи, които работят в момента в контекста на комитет фактологията, според съвета, би трябвало да имат свой собствен начин на работа и що се отнася до е, актуализацията на различните регламенти. Това е, задължение, което съветът е, би искал да се включи в директивата, не може според мен да се включи в директива, защото това ще наруши Лисабонския договор, как, което е основно първично право на Съюза. Става дума за въпрос, който според нас е, е свързан с други преговори, които трябва да се проведат. Така или иначе успяхме да намерим намерим компромис по този въпрос, стигнахме до компромисни решения, в които ясно се казва, че в контекста на комитология, комитологията е добре да се включват там национални експерти, секторни експерти, с които да се провеждат необходимите консултации по актуализацията на директивата. Та, да. ако трябва да бъда кратка, мисля, че съвета и комисията направиха крачка в наша посока, подадаха ни ръка. Аз много се радвам, че успяхме да постигнем такова съгласие. В петък работната група на съвета трябва да одобри формулата, която одобрихме ние вчера. И ако това наистина се случи, това означава окончателно одобрение. И през май ще можем да гласуваме ние пък в пленарна зала. трябва да продължим а, разговорите и преговорите с по-оставащите тези е, същите 5% по 9 директиви. Има още 9 директиви на секторно ниво, на хоризонтално ниво. Както казах, 95% от работата е свързана и тези 5%, които остават, се надявам да успеем също да приключим. Работата на тези работни комитети е много важна за оставащите 8 директиви. След това се надявам в пленарна зала да успеем да гласуваме по този въпрос. Well, thank you very much. Yes, I think... Благодаря. Мисля, че с нощи наистина положителни елементи бяха постигнати на техническо ниво. Съществуващия регламент а, трябва да приключи и до юли, но мисля, че нещата ще бъдат уредени до тогава. Има ли въпроси? Няма. За да приключим с тази точка, трябва да кажа, че първият триалог за професионалните квалификации ще се състои тази вечер. Госпожа Ванио е наш докладчик. На следващото заседание ще чуем какво се е случило. След това едно досие, което е моето досие, свързано с различни занаяти, които се упражняват от любители доста работа тече. През май се очакваше някакво развитие. Един от основните проблеми, които бяха свързани с различните категории дизайн, съветът като че ли вече ще се съгласи с нашето предложение и е, мисля, че ще окажем голямо въздействие върху резултатите от тези преговори. И така приключваме с тази точка. Надявам се тя да е много интересна за вас. Това е нова инициатива на нашата комисия. Надявам се тя да е полезна, за да може целият комитет, извинете, цялата комисия да разбира напредъка по триалога. Мнозина от вас са докладчици, докладчици в сянка, но трябва да има прозрачност в процеса, така че и други да са запознати. Много важно становище трябва да обсъдим сега утре за клиничните изпитвания, директивата за клиничните изпитвания. Докладчикът ще излезе с компромисни изменения. Ще трябва да ви огранича времето, защото имаме изслушване, има експерти по следващата точка, така че ще дам думата на господин Бозой да представи компромисните изменения и след това ще видим дали някои докладчиците в сянка искат да кажат нещо. Надявам се да има съгласие по въпроса. Е, ще ви оставя да представите основната информация. Ще използвам максимум 5 минути и след това ще свия малко изказването си Had a very good uh, cooperation with uh, my shadows, with other colleagues. Отлично работих с докладците в Сянка, с другите колеги, с секретарията. Имаше две заседания на докладците в Сянка. Много е важен този въпрос, клиничните изпитвания е, и желанието ни да бъдем по, по, по новаторски настроени. Имахме компромисни изменения. Ще има и устни изменения от моя страна. Всички сме съгласни, те могат да бъдат компромисни, но поради технически причини и формулира, формулировката е по-добре да ги поставя като устни изменения. Първият компромис е свързан с определението на значително изменение на клиничното изпитване. Решихме, че различните изменения няма да бъдат съобщава споменавания, имам предвид 8, 14, 19, 20, 23, особено държавата членка, която трябва да се отчита. Някой от държавите членки иска да бъде оставено това в ръцете на самата държава членка. Аз като докладчик мога да се съглася с това. Държавите решават сами, стига да се спазват сроковете, така както предлага Европейската комисия. Компромисът беше всъщност да се изясни това, че спонсора предлага докладващата държава членка, но това не е обвързващо и съответната държава членка може в три календарни дни да избере друга държава членка. Ако няма съгласие, то тогава докладващата държава членка е тази, която се предлага от спонсора. Третия компромис е свързан с нов аспект, който ще случи във втората част на оценката, т.е. спазването на по-ограничителни национални разпоредби, свързани, свързани с клиничните изпитвания, и най-вече по отношение на уязвими лица. <clears throat> Това ще бъде дефинирано в националното законодателство, тъй като ние на европейско ниво нямаме определен такива уязвими лица. Следващия компромис е свързан с един от най-дискутираните въпроси. Това е са етичните норми, етичната, етичната оценка. Направиха се различни изменения за различни части от текста. Затова предложих да съберем всички тях и да има един член 7а, който да говори и за авторизацията на клиничното изпитване и след това големите евентуалните му изменения в последствие. Клиничните изпитвания ще започнат само ако има положителна оценка от съответния орган а, и при положителна етична оценка. Но ние смятаме, че мълчаливото съгласие, което предлага комисията, а, трябва ясно да бъде заявено и етичната оценка не трябва да забавя цялостната процедура по оценка. След това още едно компромисно изменение бе постигнато. С него поясняваме, че когато се подаде отново една заявка, след първо оттегляне или отказ, новата заявка трябва да запише защо е имало отказ и да посочи какви са промените настъпили след първоначалната заявка. Компромисно изменение 16 е, дава по-голяма гъвкавост, що се отнася до клиничните изпитвания в спешни случаи. Европейската комисия говори за минимален риск. Едно от основните условия за начало на изпитванията без а, информирано съгласие. Това не даваше достатъчно възможност за гъвкавост при спешни случаи, когато а, е, живота на лицето е в риск. Затова предлагаме една формулировка, по която условието ще бъде да бъде ползата да е пропорционална с риска, изпитването да води до минимален риск и това да не налага непропорционална тежест на субекта. Последното изменение е свързано с прозрачността, още го обсъждаме. Много важен аспект от регламента е това. А, оживени дебати има по въпроса. Компромис, който, съд, който бе подкрепен от повечето групи е следният. Разуме, а, от резултатите е, се публикува две години след края на клиничните изпитвания. Сменихме тази една година, която предлагаше комисията на две, за да не излизат данни, преди да бъде публикувано изпитването във важен медицински журнал и особено когато има клинични изпитвания, които се водят от учени, публикацията често се забавя. Така че първо учените трябва да публикуват изпитването и след това. На второ място. Съдържанието е анекс 3А, това е изменение 202 и то се основава на техническите указания на Европейската комисия от януари тази година и което съдържа според мен всички елементи, които ще дадат възможност на други учени да извършват надзор върху резултатите. Три За а, клиничните изпитвания, а, не академичните, крайният срок за публикуването на резюмето от, от резултатите е 30 дни след пласмент или след спиране на процеса на развитие на продукта. Това трябва да вземе предвид и търговския интерес на дружествата, който е изключително важен, за да има новаторство е, ще има и устни изменения, които ще предложа. Първо за определението на допълнителни медицински продукти, по определението на съвместна оценка, което отговаря всъщност на едни блокови изменения на Ема Макларкин. Те не променят сроковете. След това компетентността на лицата, които отговарят за оценката на заявките. След това е, изясняване на процедурата за отчитаща се държава членка, когато една, едно клинично изпитване става многонационално, и е след това изчистване на правния представител е, като дефиниция, което трябва да се разгледа на по-общо ниво, защото в националните законодателства има разнобой. Всички тези изменения са ви представени. Това е най-общо всичко, което бе одобрено след нашите дискусии. Мисля, че това подобрява текста и в същото време запазва общата му философия и много се надявам политическите групи да могат да подкрепят това и да гласуват утре. Благодаря. Uh, well, thank you very much for your leadership. Благодаря за експертната оценка и за лидерските качества. И сега госпожа Роле, госпожа Маклакен, тук ли са като докладчици в сянка, ако имат нещо, което бих искали да допълнат или да изразят становище, заповядайте. Благодаря, господин председател. Само искам да кажа, че Искам да благодаря за направените опити за постигане на едни добри решения. Поддържаме някои от компромисите, но не всички. Имаме някои притеснения по отношение на някои части, но въпреки това искам да благодаря за многото усилия, които се положиха, за да се постигнат някои компромисни решения. Да, благодаря Филип Жован. Съжалявам, не те видях. На първо място ние подкрепяме всички компромисни, компромисни изменения на господин Бозой. Второто изменение беше превърнато в устно изменение по искане на секретарията ИМКО. Никой не е против това устно изменение. Можем да гласуваме за или против. И на трето място, по седмо компромисно изменение, искам да прецизирам нещо. Изключително важно е, защото се казва, че е задължителна публикацията. Случаят не е такъв в момента. И на второ място, необходимо е да се адаптира публикацията, да е разбираема за обикновените граждани и да има също публикация за професионалистите, които да могат да контролират резултатите. Публикуването е да бъде задължително не в рамките на една година, а на две години. Защо? За първо, когато се извърши дадена дейност, резултатите се публикуват в научно издание. Ако бъдат публикувани на уебсайт на Европейския съюз, тогава изследователите ще останат с впечатлението, че се отнема техния труд, защото не са публикувани резултатите в научно издание. Затова в рамките на две години. Първо трябва да се публикува в научно издание. Това показва колко сериозно е дадено изследване и в последствие да се публикува на сайта на Европейския съюз. Освен това, трябва да се получи информация дали сериозно научно издание е приело резултатите от дадено изследване или не, преди те да бъдат публикувани на нашия вебсайт. Освен това, трябва да се направи необходимото, за да бъде разбираемо това, което се публикува за обикновените граждани. Благодаря, госпожа Руле. Да, очевидно не, всъщност, нека да започна първо благодарейки за сътрудничеството, което така добре а, функционираше и много работа свършихме. А, нямаме проблеми с а, устните предложения за изменения и компромисите също така Малко обаче сме скептични по отношение на крайното гласуване. Съвсем наясно сме, че очакваме твърде много повече всъщност информация да бъде предоставена и достъпна за широката публика. А, това не се е получило, но ще дискутираме още с колегите от Комисията по екология. Да, благодаря. Госпожа Макларкин, да, благодаря на докладчика за много добрата работа по това досие, много добри компромисни решения бяха взети проекти, така че а, се изчистиха доста от по-тромавите елементи. Например, по член 2 компромиса е а, добър. Е, а, идеята за независима а, комисия по етиката е много а, добра. А също така и компромиса по отношение на докладващата държава членка. Имаше един параграф, който беше а, представен от комисията за някои конкретни случаи, но си мисля, че е по-добре да има възможност за известна гъвкавост, но въпреки това а, ще поддържам компромисното решение. Моето компромисно предложение е по точка 6 беше свързано с това да може да се подобри възможността за балансиране и преценяване на ползите и а, а, негативните страни на всеки компромис. Да, благодаря, казва председател. Искам да проверя има ли някой друг, освен госпожа Гебхарт, която да иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за сътрудничеството, но имаме един допълнителен въпрос към господин Булшой. По отношение на четвърто компромисно ам, предложение, решението да се авторизира провеждането на клинично изпитване а, пише, че трябва да бъде преценено, оценено от органа, занимаващ се с етическите а, въпроси, но а, дали това се отнася само до националното ниво или... И във връзка с това искам да попитам, имаме ли дефиниция за а, национален орган по етиката а, във връзка с клиничните изследвания? Имаме ли такава дефиниция? Изобщо има ли такива органи в кои държави членки. Освен това, има ли а, текстове, а, регулиращи сигурността, увереността на а, нашите потребители а във връзка с клиничните изпитвания. Благодаря. Председателят, има ли други коментари? Знам, че имаме голям екип от Генерална дирекция Санко, така че искам да попитам дали биха искали да вземат думата за една минута. Съжалявам, че малко ви притискам с времето, но сме към края на разискванията. Да, благодаря, господин председател. Чудесна работа е свършена от докладчика, за което му благодаря. Две неща обаче има във връзка с това. А именно бъдещото ангажиране на етич... органа по етичните въпроси в вземането на решения. И така, а по второто е във връзка с лицата, участващи в клинични изпитвания. По първия въпрос искам да кажа, че никога не е било цел на комисията да елиминира ролята или работата на етични комисии или орган по етичните въпроси. Това е просто част от авторизирането на клинични изпитвания в повече от една държава членка. Въпросът е, че трябва всяка държава членка да се съобрази със своята традиция, своите натрупани експертни знания и умения и да ги адаптира към работата а, на всички. А, по другия въпрос а, за а, етичната комисия, това а не би трябвало да бъде а, процедурата по тяхното одобрение на а, някои елементи, не трябва да бъде отделна, а трябва да а, бъде част от цяло, цялостната процедура по разглеждането и одобряването най-добре е държавите членки да имат общи, еднакви процедури. Ако искаме да имаме съвместна оценка на всички държави членки по отношение работата на някои държави членки по клинични изпитвания, те трябва да бъдат уеднаквени. Ето защо парламента правилно се обръща към комисията а, да не бъде регламента директива. Комисията се вслуша в а, разумните доводи за това. И за това ще продължим в съответствие с настоящата а, директива, защото някои от а, съществуващите в момента критерии са идентични с предложените до сега. Това са правила, които касаят международни стандарти а, и правилници и а, става въпрос за тяхното по-нататъчно усъвършенстване. Регистратора ще трябва това е едно от елементите, които са засегнати, ще трябва а да определи и проследява а, стрихното спазване на единни униформени а, правила по отношение клиничните изпитвания. във връзка с директивата за клиничните изпитвания, промяната на 10% се и иска и се подкрепя от всички заинтересовани страни. Благодаря ви, това е накратко. Благодаря, съжалявам, че не можехме да ви дадем повече време. Господин Бушой, може би искате съвсем накратко да приключите темата? Не, аз няма да я приключа, само ще отговоря на много важния въпрос, зададен от госпожа Гебхарт. До голяма степен съм сигурен, че етичните комисии а, макар и не упоменати изрично от текстовете на Европейската комисия, ще бъдат подкрепени, защото е оценката от етична гледна точка е неразделна част от цялостната процедура на оценка на клиничните изпитвания и резултатите от тях. Но държавите членки имат възможността а, да, а, да определят своите национални а, приоритети и правила за, за етичните комисии а, на, с различен брой нива, а, има някои държави членки, които са с много повече а, нива в а, структурата. А, това не ни касае. Въпросът е да се спазват правилата и крайните срокове. Благодаря, казва господин председателя. А, утре в 10 часа ще гласуваме по това. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Разглеждането на проекто доклада на господин Фокс за хазартните игри по интернет на вътрешния пазар. В отговор на Зелената книга на Европейската комисия. Ще изслушаме няколко експерти тази сутрин. Трябва да приключим до 10.30, тъй като имаме друго изслушване. Това е само началото на дискусията по темата. По-нататък ще имаме допълнителна възможност да разискваме доклада на господин Фокс. Първо искам да дам думата на господин Фокс да ни представи темата за днес. След това госпожа Пети Кайнен ще вземе думата. Зная, че тя проявява силен интерес към нея. Имаме и представител от Швеция, господин Пикардо от Гибралтар също току-що влезе в залата госпожа Шалдемозе, господин Кройцман, госпожа Руле, господин Де Йон, като докладчици в сянка, също ще вземат отношение. Първо давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Искам най-сърдечно да приветствам с добре дошъл господин Пикардо, главен министр на Гибралтар, да го приветствам с добре от дошъл в Европейският парламент. Радвам се, че мога да ви представя проекто доклада, след като се консултирах с оператори, регулатори, специалисти по пристрастяване към хазартни игри. Искам да благодаря на колегите за първия обмен на мнения. Ще се опитам да взема предвид тяхното мнение при първият проект на доклада. Депутатите знаят, че на докладчиците им се позволява да изготвят доклада си в рамките на 6000 знака. За това сме ограничени. И някои от въпросите може би няма да се засегнат, но ще коригираме това при измененията. Имаше подкрепа от различните политически групи да се направи нещо по-конкретно за закрила на потребителите. Много от колегите направиха коментари за това, че в е, държавите членки не се защитава достатъчна степен потребителите, не се ограничава престрастяването към е, хазарта. Ако държава членка забрани онлайн хазарт или превърне тази дейност в непривлекателна, само тласка тези, които са пристрастени към казарта, към а, други нелегални вебсайтове. Необходимо е да се намери баланс да се отчете съществуващото законодателство, както и практиката на Съда на Европейския съюз. При изготвянето на доклада аз следвах в голяма степен докладът, включен в плана за действие на Европейската комисия. Концентрирах се върху спазване на европейското законодателство, административно сътрудничество, защита на потребителите, пране на пари и честността в спорта. Като бивш адвокат, аз читам спазването на закона от особена важност. Без върховенство на закона нашата работа тук няма смисъл. Ако създаваме норми на единия пазар и някои държави членки не ги спазват и остават без, безнаказани, тогава се питам защо изобщо ги приемаме. Трябва да има процедури за неизпълнение, но често те са доста бавни и тромави. Трябва да отправим силен сигнал от Европейският парламент, че трябва да се спазват правилата на вътрешния пазар при регулирането на хазарта онлайн. Трябва да се обменят най-добри практики и тук считам, че експертната група върши добре своята работа и трябва да получи подкрепа. Различните решения в Европейския съюз имат различни силни страни и подобряване на сътрудничеството ще подобри намирането на верните решения. Наш приоритет като Комисия по закрила на потребителите е да има един добре регулиран пазар, който да е безопасен и привлекателен за потребителите, защото в противен случай потребителите, особено уязвимите потребители, могат да се обърнат към незаконни предлагания. Това не е в техен интерес. Бих искал да чуя идеите на колегите как да се подобри закрилата на потребителите. Включил съм също и раздели, свързани с прането на пари и честността в спорта. Зная, че времето напредва, господин председателю, и очаквам да чуя идеите на моите колеги, на докладчиците в Сянка, на главният министър на Гибралтар, който ще се изкаже пред нашата комисия. Председателят, благодаря за това въведение. Искам да дам думата сега на двама експерти, които да говорят за регламентите, свързани с хазарта. Те разполагат с по 5 минути. Знаят, че времето е недостатъчно. Господин Сакари Айрас, той е съветник на министъра по вътрешните работи в Финландия и отговаря по темата за онлайн хазарта в Финландия. Фебиан Пекардо, главен министр на Гибралтар, също ще говори за регулаторната среда в Гибралтар. Започвам първо с главния министр на Гибралтар за 5 минути. Сигурно е по-дълга речта ви от 5 минути, но с толкова време разполагаме. Благодаря. Да, казаха ми да се огранича в рамките на 10 минути, затова ще се опитам да ускоря изказването си в максимална степен. Благодаря, че имам тази възможност да говоря пред вас и да ви представя как се регулира онлайн хазарта при нас и как виждаме бъдещето на този сектор. 30-те хиляди граждани на Гибралтар се присъединиха към Европейския съюз преди 40 гидуни и започна е, и от тогава датира също и залагането И от самото начало Габралтар е, настояваше е, да има пълна прозрачност при предлагането на хазартни игри. С доброто регламентиране се постига и добро качество. В, в Гибралтар оперират някои от най-известните имена в този сектор. Тази индустрия се разрасна не само в Гибралтар, но и изобщо по света. Гибралтар запази своето нежелание да поема прекомерен риск. Намерението на Гибралтар е да не се допусне разпространение, твърде широкото разпространение на притежатели на лицензии за онлайн гемблинг, за да се запази качеството на тази дейност. Трябва да използваме възможностите, които прилага вътрешния пазар, но ние налагаме и свои изисквания, които не се прилагат от други юрисдикции. Държавите членки на Европейския съюз, които приемат законодателство, спазват е, определени е, изисквания на Европейската комисия. И а, Гибралтар изисква от своите оператори също да спазва тези изисквания. Италия, Франция, Испания и Дания договориха свое законодателство, което въведи а, конкурентни модели. В Гибралтар ние а, искахме нашите оператори да напуснат тези пазари, докато не получат отделни лицензии. Така че ние отиваме по-далече от държавите членки. Ние сме единствената юридиция, която иска отегляне от европейският пазар, когато беше предприят прият акта през 2006 година. И трябва да се разбере този акт добре. Това доведе до значителни економически загуби за стопанските субекти, някои други субекти поеха освободелата се част от пазара, например пазара на покер. Господин председатели, председателю, от тук може да се извлече важна полука. Нашата индустрия беше поставена в този контекст. Нека да ви кажа какъв е нашия регулаторен модел и как се отразява всичко това, което се приема от комисията в плане за действие. Прилагането на европейските закони трябва да бъдат приоритет. Държавите членки и бизнеса се нуждаят от ясно законодателство, ако искат добро и безопасно опериране на този пазар. Ако има ненадежни доставчици, това би било зле за защитата на потребителите. Необходимо е да има действия, които да отчитат тези безпокойства. И ако това не се направи, а, няма да е добре за а, потребителите. Трябва да се засили административното сътрудничество между държавите членки и регулаторните органи. Политиците и останалите, които имат интерес в тази област, трябва да засилят сътрудничеството си, въпреки че в тази област не е постигнато достатъчно. Регулаторите често действат самостоятелно, без да разговарят с колегите си от други държави членки. А сътрудничество може да бъде в интерес на потребителите. Но това се случва. Ние не искаме да се допускат евентуалностите, които наблюдаваме на финансовия пазар. Ние имаме едни от е, най-отдавна действащите е, оператори в е, онлайн хазарта, едни от най-добрите имена. Надявам се, че разискванията във вашата комисия ще доведат до засилване на сътрудничеството между регулаторните органи. Относно разработването на продукти, тук Гибралтар също има а, опит, те се разпространяват и в Европейския съюз. Ние искаме да споделим своя опит с онези, които проявяват интерес към пазара на тези услуги. Изключително важно е, че операторите на Гибралтар допринасят а, а, за а, финансовото подпомагане на фундации, които се борят срещу пристрастяването, срещу хазарта. Приехме третата директива за прането на пари в всички аспекти на онлайн хазарта. Освен това, гледаме сериозно на всяка потребителска жалба Днес, е, господин председател, мога да предложа и подкрепата ни да бъдат качени на нашия вебсайт е, и препоръките, които ще се съдържат в доклада на вашата комисия. Ние имаме възможност е, да се създаде база данни на самоизключилите се потребители. Това е нещо важно за в бъдеще. Относно борбата срещу измамите и пренето на пари, това за нас е важна част на закрилата на потребителите в този бранш. Ние даваме лицензи само на онези оператори от Европа и света, които са най-реномирани. Ние сме против това да се базират операторите в множество различни страни с различни традиции и култура, с различни регулаторни рамки. Всички притежатели на лицензии на Европейския съюз трябва да са базирани в Европейския съюз. Ние имаме вече натрупен повече от 15 годишен опит в лицензирането при спазване на необходимите регулаторни и технически стандарти. Ние настояваме да се осигурява една конкурентна услуга на добра цена. Несъмнено, вярно е, че Гибралтар сега е признат е, като е, световен център на онлайн хазарта. Ние сме като Силиконовата долина в е, тази област. И най-добрите в този бранш вече са базирани в Гибралтар. Следващата стъпка трябва да бъде да не се засяга този успех да се приемат строгите стандарти на Гибралтар повсеместно. Трябва да бъдат определени строги регламенти за онлайн казарта, и мисля, че това ще може да допринесе за по-добрата защита на потребителите. Опитах се максимално да съкратя моето изказване. Благодаря, че бяхте готов да споделите вашият опит. Беше чудесно, че можахме да чуем вашето изказване тази сутрин. Сега искам да дам думата на друг важен представител, свързан с този регламент от друга част на Европа, от страна, която се занимава с този въпрос много отблизо. Господин Сакари Айрес, той е съветник на министра на вътрешните работи. Вие имате презентация. Ние също разполагаме с текста и така, че ако може да се ограничите в рамките на 5, месец, 5 а, минути, ще имаме възможност за повече дискусия. Защото в 10.30 имаме изслушване с участието на други експерти. Господин Арес. Mr. Uh, dear members of the Committee on Internal Market. Уважаеми членове на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. При нас секторът има законодателство за провеждане на тото или лотарии. Хазарта не е обикновена економическа дейност и затова системата при нас се основава на монопол на три дружества които са юридически признати, а другите са работят на сиво. Нашия закон гарантира правата на онези, които работят законно, предотвратява злоупотребите и престъпленията, намалява щетите от социален и здравен характер, които се причиняват от участието в хазартни игри. Средствата се разпределят определят за насърчаване на здравеопазването, социалния просперитет, спорта, физическото възпитание, науката и така нататък. За да можем да защитим потребителите, трябва да можем да защитим нашите играчи. Имаме съответни проверки, които постоянно се които постоянно проверяват и името, и номера на социалната осигуровка, и възрастта, и адреса на съответния играч, преди още да започне той да играе, т.е. при регистрация. Процеса на регистрация става посредством а, използване на идентификаторите, е, използвани от а, банките. Трябва да има 18 години съответното лице, да има финландска банкова сметка, с, е, номер на социална осигуровка и постоянен адрес в Финландия. Идентификацията на потребителите трябва да се извършва преди изобщо да започне игра или а, някакви парични транзакции. Преди това изобщо не може да се участва. А, както казах, използват се а, банковите а, пароли за достъп при регистрация. Позволява се само филанска банка сметка, банкова сметка и няма възможност за втора или трета банкова сметка, която бъде добавена. Има лимити за загуба, дневни и месечни една резолюция на Европейския парламент от 15.11.2011 за онлайн хазарта на вътрешния пазар. Там се говори е, за един призив за ефективни методи, които трябва да се използват за справяне с хазарта посредством забрана на хазарта или задължителни горни граници, наложени върху разходването на средства за хазарт. получаваме е, в реално време информация от националния регистър с идентификацията на клиента, потвърждава се е, ли, възрастта на лицето, адреса му, то, като използваме за това ЕСГРАОН. Малолетните нямат право а, е, да играят. Това е записано и в план действие а, на Европейската комисия. Sorry. Yeah. Uh, all changes in addresses всички промени на адрес и така нататък се отбелязват. Парични транзакции и промени в сметката, която се използва в хазартната игра, се записват посредством електронно банкиране. Използваме също така информационната система за населението. Информацията, която се подава от всеки играч, се използва, като се използва тази система, информационна система. Тя дава номера на социалната осигуровка, дава постоянния адрес, имената, евентуално чуждестранни адреси, ако лицето пребива в чужбина, а, дава и родния език на лицето. Съответно, проверяваме всеки един играч по тази система. Починали играчи или играчи, които са заминали в чужбина, се отстраняват от клиентската база и така не могат да се използват а, имена на други лица или мъртви играчи а, за пране на пари. Е, има едно проучване в Финландия, което показва, че вредното влияние на хазарта намалява сред нашето население, както и броя на лицата, които имат сериозни проблеми с е, загуби или печалби в хазартни игри. Благодаря. И аз много ви благодаря. Много ценно, много интересно, много, много интересно. Когато говорим за защита на данните, мисля, че също е, това е важно. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, които да се изкажат. И ако ни остане време, господин Тарабела иска е, след това да си тръгне. Първо е госпожа Пиети Кайнен. И започвам дискусията с вас. Благодаря. Да, знам, че времето ни притиска съвсем накратко. Благодаря на докладчика за това, че започна дебата по този въпрос с неговото предложение. Аз съм убедена, че можем да стигнем до добър компромис. Е, изключително важна е тази тема. Много е важно всички политически партии да постигнат съгласие по този въпрос, независимо коя е партията, от коя държава е депутата. Искам да повдигна няколко въпроса, които трябва да бъдат по-добре засегнати в доклада. Първо за целият доклад и неговата структура. Иска ми се повече да се спомене специалното естество на хазарта. Т.е. това не е обикновен тип бизнес. Регламентите за този тип а, игра трябва да са различни от регламентите за вътрешния пазар, защото хазарта не е обикновен тип а, бизнес. Като цигарите, като алкохола, той е по-специален. За това защитата на потребителя трябва да бъде много по-високо ниво. Това трябва да бъде отправната точка на доклада. Ще направя изменения в тази светлина. Има различни традиции в Европа, които трябва да бъдат зачетени. Затова принципа на субсидиарността трябва да бъде по-ясно записан в доклада. Разбира се, че трябва да има сближаване на законодателството, етичен кодекс в държавите членки и паневропейски регламент, може би, по-нататък. Но принципа на субсидиарност трябва да бъде зачитан и да поискаме от хазартните дружества да спазват националното законодателство. Идентификацията, разплащанията към една сметка и сътрудничеството между държавите членки вече са записани в доклада ви, но ми се иска още по-ясно да бъде направено това, и да бъде подчертано. Това вече е записано в доклада Кройцман и може би е добре да го погледнете, за да видим какви полки може да извлечем от този доклад. Благодаря. Очаквам наистина добро сътрудничество с вас, колега. Благодаря. Госпожа Шарле Монсе. Благодаря много за всичко, което беше казало до тук, защото е много полезно да се знае какво се случва в отделните държави членки в дадена сфера. Но въпросът е, че в а, хазартните игри и тяхното регулиране а, е, е, имаме доста големи различия в, а, между държавите членки. Както каза госпожа Питекайнен, това е добре отразено в доклада, но може още по-детално да се отразят разликите. Ето защо и аз си представям, че може малко по-прецизно да се спомене за принципа на субсидиарност и това, че ние трябва а, да уважаваме правото на държавите членки да внасят повече специфика в регулирането на хазартните игри. Стига нещата, разбира се, да бъдат спазени изискванията на договора. Е, знам, че има някои, които няма да се съгласат с мен, но договор Лисабонския по принцип показва а, това, че а, можем да бъдем различни, стига а, основните елементи да са еднакво формулирани и реализирани. Хазартните игри, както беше казано от госпожа Витекайлен също, не са обикновена дейност економическа. Това не е просто още един бизнес, той е много специфичен и аз и мисля, че е много важно да подтикнем държавите членки да си сътрудничат много отблизо в тази сфера, за да може крачка по крачка да стават все по-ясни ясни нещата и по-добре регулирани. И така елемента за защита на потребителите. Това е нещо много важно. Трябва да помислим какво трябва да се направи като следваща стъпка в унифициране на защитата на съюзно ниво. Особено когато става въпрос за рекламирането на хазартните игри по интернет. С това можем да постигнем много, защото сега не можем днес да се похвалим с кой знае каква регулация. Ето защо може би си струва да помислим какво още и какво повече можем да направим. Но важното е, че е положена основата за постигането на едни добри компромиси и по-нататъчната ни работа в тази сфера. Благодаря, казва председателя. Чухме вече какво има да каже господин Кроецман. но а, не трябва да забравяме, че нашата комисия е известна с това, че а, много а, широко подхожда а, към а, всеки един въпрос. Да, благодаря ти мал към зададената дума. Искам първо много сърдечно да благодаря на господин Фокс за доклада. както той каза, има известни ограничения на сегашния етап на а, доклада. А, аз а, очаквам с нетърпение възможността да а, работим заедно с него и да му помогна в допълването на някои елементи. Разбира се, трябва да се застъпи по-силно така потикването на държавите членки да уеднаквят своето законодателство по отношение на хазартните игри по въпросите на лицензирането и лицензиращите органи в държавите членки трябва да си вършат работата по а, начина, който се изисква от а, Съюза. И така монополите, които рекламират или функционират а, в сферата на хазартните игри а, по интернет, трябва да бъдат да спазват правилата. Е, може би тук става въпроси за а, някои неточности в а, м, превода както беше посочено, в а, разискванията. А, но това, което искам да подчертая, е, че както и други колеги споменаха, трябва да има еднаквост при третирането и равнопоставеност пред закона. Чухме от Финландия, че идентифицирането на участниците в хазартни игри е много важно, но тук има принцип на субсидиарността и съвсем правилно беше посочено, че този принцип трябва да се спазва. Но, когато чуем, че нещо се случва в една страна и води до добри резултати, защо да не се случи и в други държави членки? Но можем поне да вземем а, такова едно нещо като най-добра практика, като, най-добра практика като модел за подражание, за прилагане за да защитим и самите играчи. Да, очевидно е, че имаме нужда от процедура за лицензиране ние трябва да направим колкото е възможно повече, за да защитим своите млади хора. Това е нещо, както беше посочено от колегите, по което трябва да продължим много упорито да работим. Е, верно е, че има много административна дейност, като а, проучване на молбите за лиценз, а, след това самото лицензиране, издаване на лицензи и така нататък, но това е много важно. Регулаторните органи трябва да стъпят здраво на еднакви технически норми по отношение на хазартните игри. А, незаконните и неауторизираните а, хазартни игри. Това е нещо, което в Европа трябва да се фокусираме и да а, установим начините за а, ефективна борба с неоторизираните хазартни игри, които се организират. Важно е потребителите да не обедняват поради това, че не е достатъчно регулирана сферата на хазартните игри. Особено, що се отнася до непълнолетни и тези, които са наистина застрашени от а, пристрастеността си към хазарта ние трябва да е, изиграем ролята на пожарна команда и да осигурим здрави правила за противопожарна защита. Ние трябва да направим необходимото, за да защитим до най-висока възможна степен непълнолетните и малолетните при хазарта е много важно да има голям брой добре формулирани и ефективно действащи регулации. Както казаха колегите, не трябва, разбира се, да бъдем и прекалено агресивни и по този начин да забраним хазартните игри, но трябва да регулираме. Няма да говоря много за другите неща, защото миналата година ние разгледахме резолюцията, разгледахме а, доста, и, а, пред, и предложихме доста изменения във връзка с прането на пари и така нататък. Благодаря, благодаря казва председателя. Тук има много силен екип от експерти, господин Шалдемос и много други, а, така че надявам се нашата позиция е много силна. Госпожа Рули иска да говори, така че заповядайте. Благ... Аз също искам да благодаря на докладчика. И особено на изказалите се, които представяха много интересни идеи. Господин Фокс нямаше възможност да изготви достатъчно детайлен доклад. Това е проблем на всички доклади по собствена инициатива. Мисля, че тук фокусът е малко проблематичен. Спазването на разпоредбите на Европейския съюз е нещо много важно, но трябва да имаме конкретна цел. Според мен тя е да се разрешат проблемите с пристрастяването към хазартните игри. Правните разпоредби на Европейския съюз на този етап са малко изолирани и трябва да включим всички елементи в едно общо цяло. Освен това, съгласна съм с почти всички въпроси, с изключение на този, свързан с рекламата. Имаме определен бизнес модел и той трябва да се отчита и при рекламата. Не е възможно просто да се извършва повсеместна реклама. Трябва да разгледаме по-подробно този въпрос. Държавите членки не трябва да се крият зад принципа на субсидиарност непрекъснато, защото трябва да се подприемат стъпки в тази област в интерес на защита на потребителите и недопускане на черния пазар да се развива. Затова е важно да се разгледат внимателно тези въпроси и да бъдат включени в изменения, каквито аз ще представя към доклада на господин Фокс. Господин Дион. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Съгласен съм почти с всичко казвам госпожа Пити Кайнен относно принципите, на които трябва да се базира този доклад. Последиците за част от текста, например в точка трета, хазартните монополи и правните действия срещу тях, тук трябва нещата да се изяснят. Може би не може да се намали дейността им, но да се постигне по-добро правоприлагане на следващо място за административната тежест в точка 8. Ние сме против такава административна тежест, но в конкретни случаи те може би са основателни и трябва да се посочи това. Комисията е пределно ясна, че липсва информация, изготвя се проучване, за да се осигури повече информация за ефекта от забраната, сравнена с регулирането на онлайн хазарта. Искам да разбера нещо повече от Европейската комисия, кой прави проучването. Би било полезно да получим повече информация по въпроса. В доклада посочваме, че забраната само ще доведе до повече незаконен хазарт – това, което липсва в доклада е ролята на банките, рекламата, но ако забрани някои форми на реклама, как ще можем да осъществим прилагане на общо европейско ниво. Надзорните органи могат да направят това задължително във всички, могат да бъдат направени задължителни за всички държави членки и да можем да работим с тях. Прането на пари е друг много сериозен проблем. Той дори застрашава еврозоната към момента. А хазарта и прането на пари са много тясно свързани и трябва да гледаме сериозно на този въпрос. И така слушахме всички докладчици в сянка. Вече идват а, нашите експерти за следващото изказ... изслушване, но имаме още колеги, които искат да се изкажат. Е, може би да ви помоля да оставите изказванията си за следващия път е, или да се ограничите в рамките на 30 секунди сега. Какво предпочитате? 30 секунди сега. Добре, всеки ще има по 30 секунди. Господин Тарабела. Аз ще бъда много кратък. Аз имам да гласувам друга зала в 10.30. Аз съм шокиран от доклада на господин Фокс. Ние а, високо ценим а, а, Гибралтар, но както Лихтенштайн, те не са от част от Европейския съюз вие се възползвате от вътрешния пазар, не в същата степен по в други области. Вие създавате работни места, действително, но това е за сметка на наруша... разрушаване на работни места. другаде, освен това, вие набирате доста приходи по този начин. Аз не съм против националните лотари, но това е нещо, което е на лице. Така че вие казвате, подкрепяте също и фундации, които работят за предотвратяване на престрастяването. Благодаря, че ми дадохте думата да се изкажа. Right. I was very indulgent with you, actually. Всъщност аз ви дадох и повече време. Господин Филнер, тук няма да бъда толкова либерален. Ще бъда кратък, Малкъм. Благодаря, Ашли. Докладът е добър и той надгражда на докладите Шалде Мозе и Кройцман. Да, трябва да се регулират, но не за сметка на закрилата на потребителите ние имаме не само право, но и задължение да определяме европейски стандарти и да отчитаме трансграничния характер на определени дейности. Ако има пристрасяване към онлайн хазарта, можете ли да се наложите забрана да не а, участвате в хазартни а, игри? или дали можете по същия начин да участвате в Великобритания и в, в Швеция. Ние имаме задачата да защитаваме потребителите, независимо къде се намират те. Госпожа Сендалова. Относно закрилата на потребителите, тук искам да благодаря на докладчика. Искам да спомена три а, члена. Десети член, където се констатира, че за закрилата на потребителите трябва да има справедливо предлагане на хазартни игри. Аз не съм за, за пълна забрана но въпреки това защитата на младите хора е нещо, което изисква повече внимание. В точка 12 действително се нуждаем от проучвания, допълнителни проучвания. Института който се бори срещу различните видове зависимости, извършил проучване препоръките биха били интересни. Освен това, трябва да се приведат действия. По точка 15, вече беше спомената от някои колеги, тя се отнася до рекламата. Тук се споменава в, в доклада само по отношение на подвеждащата реклама. Но ние трябва да говорим за социално отговорна реклама. Това би била по-добрата формулировка и бихме искали да се подсили този аспект. Добре, ще има и друга възможност да навлезем в подробности. Господин Ария си номата. Благодаря. И слушахме различни въпроси, различни становища, които бяха подчертани в доклада на господин Фокс. Искам да засегна само част от тези въпроси. В случая мисля за рекламите и това безпоменато от колегите. Когато се занимаваме с потребителите, рекламите са изключително важни. Малкъм засегна данните, личните данни. Цитира се финландския модел. Мисля, че това е един отличен модел. Той може да бъде използван като отправна точка. Но опазването на личните данни е изключително, е изключително важно, когато имаме онлайн решение. Също така подвеждащата реклама и е, подвеждането на млади и малолетни да участват също са много важни теми. Господин Фокс, може ли накратичко да кажете няколко думи сега? Е, има, има и представители на комисията тук. Добре дошли. За съжаление, няма да мога да ви дам думата сега, господин Фокс, съвсем накратко. Благодаря. Записах си много неща, не мога да отговоря сега на всички, затова първо искам да благодаря на двамата гости за това, че дойдоха в Европейския парламент и слушахме експертните им становища. Благодаря на докладците в Сянка, на другите колеги. Съжалявам, че няма да ви отговоря. Простете, защото би било несправедливо да отговоря на някои, а на други не. А за всички много време ще отнеме. Нека всека да подготви своите изменения. След един месец ще се видим и ще е, споделим отново становище. Благодаря. Крайният срок за изменения е 4 април. Има колеги, които пък и ти го каза, че това е доклад по собствена инициатива така че идеята е всъщност да се подсили този доклад с измененията. Ще имаш много изменения, убеден съм. Ще работиш частно сътрудничество с докладците в Сянка. Голямата част от вас вече са работили по доклада на господин Кройцман. Следващата дискусия ще бъде на 24-5 април. Трябва да си планираме добре времето, за да може колегите да имат повече възможност да изразят становищата си. И след това ще гласуваме на 29-30 май. Това е графика. Може да изслушаме и комисията тогава на следващото ни застание. Много ви благодаря. Благодаря на двамата гости, които много се радвам, че бяха сред нас. Докладите, презентациите. Ще качим също така казаното от господин вебсайта на, на вебсайта, извинете, от господин Пикардо. Преминаваме към едно изслушване което започва нова дискусия. Ако смятате да не оставате на изслушването за упростяване на прехвърлянето на МПС, ще ви моля а, тихо да си излезете от залата, тъй като закъсняваме. Започваме дискусията по доклада на господин Мандес. Той е нашия докладчик. Мандерс, извинете. Става дума за упростяване на прехвърлянето на МПС, регистрирани в друга държава членка, в рамките на вътрешния пазар. Имаме законодателно предложение, имаме водеща комисия. Това е нашата комисия. Така че на това заседание първо ще изслушаме едно представяне на Европейската комисия за предложението, тъй като дебата сега започва. Добре дошъл на господин Машек Георка, ръководител на звено в Европейската комисия, който ще предложи оценката на въздействието, изготвено от Европейската комисия. След това имаме различни експерти, малко по-късно ще ви ги представя. Те ще се занимават с а, ползите от единия пазар и упростяването на регистрацията на, държ... на МПС в държавите членки. А, е, предложението ще започне много добре, много така изцяло ще обхванем въпроса. И така, сега ще дам думата на докладчика, който накратко да каже няколко думи и след това ще дам думата на експертите. Господин Мандърс има думата. Thank you, Chair. Yes, um, this is one of the, uh, the, the 20 most... Uh... Благодаря, господин председателю. Е, сред първите 20 оплаквания на гражданите е оплакването, че трудно прехвърлят МПС от една държава в друга. Това е едно добро предложение и се надявам с докладчиците в сянка да изготвим един документ, който да задоволи исканията на гражданите. Поканих различни експерти от различни държави, които да ни дадат примери за това как да подобрим правилата, за да стане по-лесно за правителствата, по-лесно за гражданите. И всъщност не поканих никой от автомобилната индустрия, защото, доколкото разбрах, ще има голям бум на продажбите на коли втора ръка, което пък означава, че пазара на нови автомобили също ще бъде засегнат. Германия, мисля, че още произвежда много автомобили. Надявам се економиката да върви добре и гражданите са доволни. Ако може малко да свием времето на експертите, е, трябва да е по-оживено. Аз, както ме познават, обичам по-оживен дебет, затова предпочитам да вървим с по-кратки изказвания. За тези два часа се надявам да получа много нова информация, която да използвам за подобряване на регламента, такъв какъвто е той сега. Благодаря ти за встъпителните думи такова беше едно от исканията ни към Европейската комисия, да кажа какви са 20-те най-големи проблеми, които срещат нашите граждани. И така, сега ще дам думата на колегата от комисията, господин Георка. Неговите слайдове сега ще излязат. Той ще изложи най-общо предложението. След това ще чуем експертите. Ще дам думата на господин Георка. Давам ви 10 минути, може би, нещо такова. Ще следим времето. Имате думата. You, uh, Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря, че поканихте представ... да, комисията да представи а, своето становище. Почти преди около година беше подготвено новото предложение. През април всъщност беше това, 2012. Защото се опитваме да се да намерим решение на един от най- трудните въпроси, които създават най-големи проблеми, а именно а именно прехвърлянето на коли, автомобили от една държава членка в друга. И така, Опростяване на прехвърлянето на МПС означава улесняване живота на гражданите в държавите членки. Разбира се, процедурите се различават силно между държавите членки. Ето защо, според мен, предложението е изключително важно а, за гражданите, но и за бизнеса, защото има поредица от заинтересовани е, лица именно в сферата на бизнеса. Защо е необходимо ново предложение? Ами вече споменато, това е трансграничен проблем, а все пак ние сме единен вътрешен а, пазар и това е един от проблемите, които създават най-големи неприятности на гражданите по, в вътрешния пазар. В множество случаи в миналото Съдът на Европейските общности е, се е произнасял под а, практиката или законодателството на една или друга държава членка в тази сфера. Проблема, пред който са изправени а, гражданите е, че много често не се знае в коя държава членка трябва да бъде регистрирано тяхното МПС. И много често а, так, се случва така, че администрацията на една държава членка не приема регистра... регистрирането на МПС в друга държава членка, което вече е направено. И е така правоприлагащите органи а, започват а, да поставят под въпрос в а, а, ползването на а, едно МПС, регистрирано в една държава членка, в друга държава членка. Както вече казах, има сериозни различия в регулациите на тази сфера в, в отделните държави членки. Преди няколко години комисията предложи да се хармонизира данъчната регистрация на МПС, защото това е основен проблем или основна причина за възникването на толкова трудности пред пререгистрирането или прехвърлянето на МПС. А, об, данъчното облагане и регистрирането на МПС е наистина основният извор на проблеми поради големите различия в административните формалности – много често се налага промяна на сертификата за регистрацията, смяна на регистрационните табели и така нататък. ние се опитваме да хармонизираме и упростим упростим, упростяваме процедурите за регистрация и прехвърлянето на такива регистрации. Как се опитваме да го направим? Ами, ако определим къде трябва да бъде регистрирано дадено МПС, в коя държава членка, то това ще опрости нещата, ще внесе голяма степен на яснота от гледна точка на гражданите на Европейския съюз е много важно. Просто за да могат те да знаят в коя държава чака евентуално могат да поискат регистрация и а, вместо да а, а, налагаме рестрикции в а, правоприлагането. От техническа гледна точка мога да кажа във връзка с това предложение, че няколко опции бяха разгледани – като най-добра идея беше а, така избрано а, стриктното прилагане на а, принципите, заложени в Лисабонския договор и а, възможността за по-голяма гъвкавост, която обаче не би трябвало да създава големи а, бариери за а, лица, които пътуват, работейки а, през а, граница с автомобилите си или за семейства и така нататък. Една друга опция е регистрацията на, държа... на МПС в една държава членка а, и този регистрационен номер да остане непроменим до а, края на полезния живот на съответното МПС. И така, това е предложение, което е тип а, компромис, а защото се опитва да обедини възможно най-удачно различните интереси. Евентуалното влияние върху гражданите е че ще могат да се преместват и придвижват от една държава в друга държава членка на Европейския съюз, да купуват или продават колата си в друга държава членка. Същото се отнася и до лесняване а, а, тра, предвижването на хора, които а, живеят в една държава членка, а работят в друга. Също така и хора с а, второ место а, живеене. За бизнеса също е изключително важно, защото а, за занимаващите се с продажба на коли на старо, за компаниите за а, наемане на коли и техните клиенти. Това е изключително важно. Освен това, ще се упрости работата и на властите по регистрацията и до голяма степен ще се засили превентивната роля на регулациите във връзка с престъпленията, свързани с МПС. А сега нека да ви запознаем накратко с ключовите елементи на предложението. Вече казах, че предложението за регламент установява принципа върху който могат да стъпат държавите шенки, за да изискват а, а, регистрация на МПС ако държателя на регистрационният документ има на територията на дадена държава членка постоянно местожителство. искаме да някакси да не ползваме, доколкото е възможно, а, а, място, където се ползва колата, защото ползването на колата е някакси по-разтегливо понятие и създава доста затруднение в дефинирането на а, понятията. но е изключително важно а, това нормално или обичайно местоживеене, както за а, фирмите, така и за частните лица да бъде а, стриктно а, определено. И така. Опростени процедури за повторно регистриране на МПС. Има много случаи, в които собственик на МПС се премества от една държава членка в друга за целите на своята работа, а, да кажем, и тогава се изисква пререгистрация на, авто, на МПС в а, рамките на 6 месеца. А, а, също така възможност е да се представят доказателства, документи а, за а, регистрацията на МПС в друга държава Шенка, за да може властите, занимаващи се с регистрацията в дадената държава членка, да се възползват от информацията относно МПС, която съществува в регистрационният орган на другата държава членка. А, и освен това ще отпадне и необходимостта от дерегистрацията на МПС а, а, специално лично от гражданите, защото властите ще могат да комуникират електронно помежду си във връзка с такава информация. Да кажем, когато се закупува МПС в от е, едно лице, което има обичайно местоживеене в една държава членка, а, от друга държава членка, тогава какво а, а, се предлага? А, временна регистрация, но след малко ще говоря за това. Опростена процедура за прехвърляне на МПС по регистрация. Ние трябва да посочим също така а, къде точно ще бъде извърш... е, е възможно да бъдат извършени техническите прегледи и физическата проверка на МПС. Освен, разбира се, когато става въпрос за изключителни случаи. Базата данни и достъпа до нея – е по-важна за властите, отколкото да погледнат физически автомобила. Но все пак такива преки физически прегледи а, ще бъдат а, разрешавани а, да бъдат а, задължителни, ако има сериозно увреден автомобил, а, ако има така, разумни причини да се вярва, че а, техническите документи не, не отговарят на истината. Също така, има и ограничен брой случаи, в а, а, които а, властите могат да откажат да регистрират дадено МПС. Но необходимо е да се създаде база данни, за да, за да е възможно електронната обмяна на информация за МПС в рамките на Съюза. А споменах вече за временната регистрация. Това би трябвало да прехвърли мост между момента, в който се дерегистрира а, на МПС в една държава членка и се а, транс, а, пре, пре, трансферира, пренася в друга държава членка, където се продава или ползва. Ето защо тук идва помощта на временната регистрация, за да може в рамките на 30 дни да се уредат всички административни формални изисквания. Използването на МПС от хора с специфични професии, да кажем, компании, които предоставят авто, автоуслуги по поддръжката, ремонта или тестването на МПС. но те трябва да имат професионална регистрация и да има достъп до тази регистрация. Какво следва? Надяваме се да бъде прият регламента а в края на 2013 или началото на 2014. Надяваме се също така регламента да влезе в сила най-много до една година след приемането му. Има, разбира се, разпоредби, които които авторизират използването на делегирани актове или актове по прилагането и а, 4 години след влизането в сила на регламента комисия, а, ще трябва да бъде направе, а, направена оценка на въздействието. И тук ще спра, благодарейки ви. Ако имате въпроси, заповядайте. Благодаря, че ни представихте предложението на Европейската комисия. Ще изслушаме въпроса ви по-късно, след като изслушаме ораторите, които ще участват в първата част. Всеки ще разполага с не повече от 10 минути. Всички имате информация на компакт диск. Ще започнем първо с гледната точка на най-големия автомобилен клуб, що се отнася до членството в този клуб, АДАС. Госпожа Клаудия Мей ще ни запознае с ситуацията в рамките на не повече от 10 минути. Дами и господа, като призната потребителска организация с повече от 80 000 е, членове. Ние е, следим много внимателно опитите, които се е, правят, за да се разрешат проблемите с трансграничното пререгистриране на автомобили. правният отдел на АДИС постави въпроси, свързани с мобилността. Ние осигуряваме съвети в Германия по поставените въпроси. Въпросите са свързани с трансграничното лицензиране. Те са най-многобройните. Има също проблеми, които са свързани с закупуването на автомобили от други държави членки, както и за предвижване с автомобил от една в друга държава членка. Опита от последните години показва, че е необходимо да има упростяване на прехвърлянето на МПС. Всеки, който иска да се премести в друга страна с автомобила си, да може да го направи. Има хора, които отиват да работят в друга държава или пък е, а, имат а, е, втори дом, да речем в Испания. Те се обръвнаха с нас е, въпроси а, за това как могат да прехвърлят автомобила си в тези случаи. Консултациите, които предоставяме на, кли... на нашите членове, се отнасят до това как да се преодолеят бюрократичните пречки, когато се закупува един автомобил извън Германия. Ако някой, който е купил автомобил, а, иска да внесе автомобила си в Германия, може да се изправи пред проблеми. Много трудно е да се а, премести МПС в друга страна, защото трябва да има табелка за прехвърляне, но не винаги се признават тези регистрационни табели, защото трябва собственика да докаже, че има дом в съответната държава. Освен това, трябва да се използва камион за превозването на автомобила. Ако някой вземе само регистрационната а, табелка, да речем от Германия, е фиксирана автомобила си, това ще противоречи на закона. В Германия а, има правна уредба, която забранява подобни случаи. Се налагат много сериозни глоби, включително конфискация на автомобила. Освен това се държи сметка и за застраховката. Ако имате германска регистрационна табелка, имате застраховка, но не е ясно дали тя ще се признае, да речем, от властите в Италия или друга държава. Предложенията на комисията се приветстват от АДАС, АДАК това, от което се нуждаем, от а, регистрационната белка, която да може да се използва навсякъде, която да е свързана с застраховка. И а, така ще се избегне собственикът а, да се обръща към различни служби. Лицензирането на автомобил в чужбина – е проблем, на който често се натъкват нашите членове, особено тези, които, в които е, имат е, вакансионни е, къщи, например Гърция, Испания и другите. Там е, проблемите са свързани също и с е, невладеенето на местния език, е, за да могат да преминат през цялата лицензионна процедура ако се обърнат към агенция, това може да им струва допълнително 600 евро. Мнозина се справят без пререгистрация на автомобила, когато отиват в вакансионното си жилище в друга държава. Приветстваме факта, че Европейския съюз се опитва да премахне ненужните формалности – Считаме, че това е изключително полезен подход. Бих искала да коментирам дефиницията за това къде да се осъществява лицензирането. В АДАК имаме много случаи, където задължението за лицензиране обхваща няколко държави. Т.е. трябва да се получи лиценз в повече от една страна. И това създава проблеми за собствениците. Един германец, който живее в Германия, автомобила му е регистриран там и отиде в Австрия, трябва, той може би ще се наложи да пререгистрира своя автомобил в Австрия. би било а, а, полезно това, което се прилага, лицензирането да става на обичайното местоживеене. Установява се, че доста често хората имат професионални или лични връзки с повече от една държава. Ето защо е необходимо ясно да се дефинира къде точно ще става регистрацията. Трудно е също, когато едно МПС се предвижва в друга държава членка и трябва да се дерегистрира от една страна и да се пререгистрира в друга. Трябва да разрешим този проблем – тъй като доста често хората се връщат в страната си, за да могат да дерегистрират автомобила си. Ето защо е, е много важно да се опрости дерегистрацията в контекста на настоящото предложение. В член 5 и 6 на проекто регламента се посочва че държавите членки могат да решават по какъв начин да се извършва регистрацията или дерегистрацията. Прехвърлянето на регистрация не трябва да се допуска, ако, ако собственикът не може да докаже, че автомобилът е застрахован. И на последно място в обосновката си Европейската комисия посочва, че държавите членки са тези, които имат правомощия в сферата на данъчното облагане и че това трябва да се отнася и до данъците, налагане върху автомобилите. Пречките при прехвърлянето на МПС трябва да бъдат преодоляни. АДАК считаме, че всички тези въпроси трябва да се разрешат, за да се улеснят гражданите. Един гражданин, когато премества своето МПС от една държава в друга, често е застраховал автомобила си в своята страна и трябва да плати за регистрацията в друга страна и не получава възстановяване на вече платената сума. АДАК е, е готова да работи с работната група, която се занимава с тези въпроси. Въпреки положителното ни виждане за това, което съществува към момента, бихме желали да се въведе европейска регистрационна табелка, която да е прехвърляема, да има ясно дефиниране на регистрацията и да се гарантира, че прехвърленото МПС има застраховка. Да, местихте се точно в 10 те минути. Много точно. Сега давам думата на Джон Луис, главен изпълнителен директор на Асоциацията на предприятията за отдаване под найем на автомобили, за лицензиране на автомобили в Великобритания. Той ще говори от гледна точка на професионалистите, които работят в този сектор и какъв ще бъде ефектът от това предложение върху тях. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ни дадете възможност да говорим днес пред вас. Както знаете, ние работим по тази тема с вас от самото начало. Поздравления за напредъка до момента. Днес говоря пред вас като председател на Leasing, Lease Europe Automotive Group. Нека ви кажа първо, кои сме ние. Ние сме една федерация от национални асоциации, които представляват а, целият сектор за отдаване коли под наем. 43 държави членки представляваме, над 2000 дружества за отдаване коли под наем и а, много други. Какъв е нашия пазарен дял? 14 милиона автомобили и 4,3 милиона търговски автомобила. В целият този процес смятаме, че настоящата сложност, различните бариери пред държавите членки за нас и за Условите, които предоставяме, създават бариери, които вредят на потребителя. Три е, основни заглавки съм сложил. Пререгистрации, разходи свързани с нея, негативни е, страни на отдаването под найем и е, отдаване на коли. Първото е свързано с задоволяване потребностите на потребителите, които биха искали да правят еднопосочно пътуване в трансграничен план. Особено семейства, които искат да качат в голям автомобил целия, си автомоби... целия си багаж, което е много по-лесно, отколкото да пътуват с а, самолет или влак. Макар, че ние можем да предоставим кола под найем, имаме трудности, защото нямаме право в а, страната, в която това семейство иска да отиде, да отдадем отново този автомобил под найем. В Ирландия много често се случва, там сме се опитали да го направим и а, ни се взимат, конфискуват ни се автомобилите. Трябва да върнем ние сами автомобила от мястото, където е пристигнало семейството, което означава репатриране, големи разходи и тогава е, чисто економически това не е изгодно за нас. Това е, ясно бе видяно и когато избухна исландския вулкан, когато хората взимаха коли под найем в заеднопосочни пътувания и трябваше да плащат огромни суми за репатриране на тези автомобили обратно. Ако това се разреши, тогава ние ще можем а, да отдадем за еднопосочно пътуване автомобила и след това да може някой друг да го наеме за обратно пътуване. Друг един проблем, който а, възниква от настоящите бариери, е временно придвижване на автомобили през граница. В пресата много често се забелязва, че в Испания, в Южна Франция, в Италия, в пикови времена на туристически сезон има липса на автомобили не е економически изгодно да се преместват автомобили, за да се ползват те, например, през летния сезон, защото трябва да бъдат регистрирани. От друга страна, може да се регистрират пък нови автомобили, само когато чакаш пик от използването им два месеца. Ако можем да преместваме така автомобили, колегите сутринта говориха за 6 месеца, 6 месеца е добър период от време, то тогава ние ще можем през летния туристически сезон да изпратим автомобили от Северна Европа. Там автомобилите се използват най-вече за бизнес цели и по време на вакансиите не се използват да бъдат изпратени и в Южна Европа, където те ще бъдат необходими. Тогава ще можем да покрием огромното търсене Както знаете, предлагането и търсенето не се отнасят само до хотелските стаи, но и до автомобилите. Т.е. ние ще можем да свалим цените за наймане на автомобили. На слайда можете да видите как нараства търсенето през летните сезони. Е, чухме за различните е, бариери, свързани с разходите за пререгистрация. Е, в нашия сектор за отдаване на коли под найем имаме много автомобили, които са на 3-4 години, а, които имат над 100 000 км навъртени, те са добре поддържани, те са нови, с ниски емисии. И проблема, който имаме е, че имаме търсене да ги продадем в трансграничен план, но по-настоящем економически не е изгодно да ги продаваме извън граници поради разходите по регистрация в другата страна и технологичните бариери, които е, обясниха колегите. Е, инспекции, прегледи, непризнаване на техническата инспекция в е, страната. След това сертификата, сертификат, извинете, за съответствие, който трябва да бъде на езика на държавата, в която се регистрира автомобила. Има огромен интерес към тези коли. Би било добре да могат тези коли да отидат при гражданите, които да имат по-голям избор, но днес технически това е почти невъзможно. Отнема много време и много пари. Нека сега да ви обясня тези пикове при е, наемането на автомобили под найем. Е, не са важни подробностите. Както виждате в е, червено Гърция представлява огромно търсене, е, което се различава от останалите, но както виждате, второто и трето три месече е най-голямото търсене и в този момент е невъзможно да имат достатъчно автомобили на пътя за този пик. Така че ако премине през законодателя това законодателство и можем да изпратим временно автомобили в тези страни, ще решим този проблем и ще дадем доста по-конкурентни цени за автомобили под найем. Знаем, че има известни безпокойства и притеснения, най-вече, що се отнася до това, че могат да се регистрират всички автомобили в една държава на едно дружество, да се използват в друга държава. Много лесно може да се разреши този проблем. Колата трябва да се използва там, където е регистрирана и да се даде 6-месечен период за пререгистрация. Сега в търговски план нещата не работят добре. Ако се закупи една нова кола, тази нова кола се регистрира в съответната страна. Имаме и технически проблеми, които могат да попречат на такова едно преместване. Нещо друго, което ни притеснява в настоящото законодателство е следното. Да, ще имаме възможност да преместваме колите от една държава в друга, но трябва да сме сигурни, че можем да ги използваме за търговски цели, т.е. да ги дадем под найем отново в новата държава. Това бяха техническите подробности, които исках да засегна. Всъщност тях обясни колегата преди мен, така че няма нужда да ги засягам аз сега. Така че което, времето, което спестих, може да отиде за въпроси. Много ви благодаря за това. Наистина имаме много клиенти, не знаем какво се случва зад сцената. Сега, последните двама оратори, мисля, че ще трябва да си поделят следващите 10 минути. Те ще говорят за част от по-общите въпроси, свързани с безопасността на гражданите, кражбите на автомобили и така нататък. Приветствам Питер Ванден Енде който е от Института за безопасност и сигурност в Холандия и Леон Ван Делан, който е от ProDrive и двамата са от Brainport. Много се радваме, че сте тук сред нас и че ще можем да ви слушаме, защото Brainport има много мозък, който може да ни прехвърли. You, Chairman, благодаря, господин председател. Извинете, дами и господа, за дрезгавия ми глас, но нещо не, не е съвсем добре днес. Радвам се, че ни поканихте да изложим нашата гледна точка по отношение на регистрационните табели на автомобилите и проблемите свързани с а, пререгистрацията им. А, нашата а, област е, е в а, Холандия най-развитата с а, а, производства, университети и региона е а, много а, привлекателен. А, като резултат от присъствието на всички тези а, силни и в същото време заинтересовани страни а, има добра синергия. Всъщност това е едно публично а, частно партньорство между полицията, правителството, министерствата, а, прокуратурата, учените, университетите, бизнес партньорите и индустриалните асоциации. По този начин ние работим като партньори и можем да а, като резултат да се гордеем с много иновации. Имаме много а, програми а, за безопасността. А, например, а, безопасни индустриални бизнес паркове, безопасни вътрешни части или централни части на градовете, Secure Lane, което е отново безопасност за паркиране на обществени места и така нататък. Сега ще дам думата на колегата си. Работя в ProDrive, където съм а, бизнес технологи менеджер и ние се занимаваме с някои от проблемите, които бяха засегнати тук. Ние сме а, локализирани в а, бизнес център на Айтховен и имаме една нова технология, която се базира а, на фотоапарат, камера, като идея изобщо. Виждате колко голяма е а, прецизността с а, броя пиксели. А също така обхвата е 30 а, кадъра на минута, което означава, че ние фактически можем да покрием абсолютно всички а, с образи, всички автомобили, които са преминали по а, дадената отсечка. А освен това, а, чистотата на образа е изключително а, висока и могат да бъдат разчетени номерата на регистрационните табели на абсолютно всички преминали автомобили. освен това има и опция за нощно виждане, така че не само през деня може да бъде ползвана. А, освен това има и ролираща а, а, капак а, тази камера, което означава, че като резултат, вместо да бъде размазан образа или изкривен образа на автомобила при заснемането му, ако се движи с много висока скорост, той а, остава а, реален. Ето тук виждате една снимка. Аха, ето така. Имаме един общ поглед. Освен това, можем много лесно, както виждате, която и да е от заснетите коли, да я извадим от общата картина, да увеличим, да видим номера, регистрационния. Ето за нощното виждане като начало тази камера беше използвана за засичане на превишение на скоростта но виждате, че в, от картината в снимката отляво виждате колко по-ясна е снимката и колко по-лесно може да бъде установен регистрационния номер. Ето тук вижте още разлики между обикновените фиксирани, т.е. неподвижни камери и MPLI, която всъщност обхваща по-добре нещата и по-ясно. Ето а, обикновени а, камери, отново резултатите от заснемането и тук а, MPLI а, при нощни снимки. Разликата е очевидна. Комбинирането на тази технология за заснемане на автомобили, както по отношение поведението им по пътищата, така и за осигуряване на сигурността им, т.е. в случай на кражби или опити за а, кражби. По този а, начин а, тези камери достигнаха, постигнаха две цели, които са благоприятни за собствениците на автомобили. Това беше моята презентация. Благодаря. Председателя, благодаря. Очакваме да работим с представителите с комисията по транспорта и а, оратора по тези важни въпроси. Председателстващия на работната група е тук и само искам да спомена, че се работи в председателството по това досие. А, верно е, че преди около година беше формулирано и представено това предложение, но вече върви процедурата, но нашия работен график също трябва да търпи промени в съответствие с графика на останалите мисля, че имаме около 10 минути за въпроси. Предполагам, че ще има такива от страна на докладчиците в Сянка и други участници. Аз също съм докладчик в Сянка и най-вероятно ще задам въпроси, но малко по-късно. А, а, а, вие ще говорите от името на социалистите и демократите. Добре. Госпожа Рапти? Да, добре. Добре, чудесно. Да, да, ние сме обичайните докладчици в сянка и повечето сме тук. Андра Шваб, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за изключително интересните презентации по темата. Факта, че АДАК е тук, това е най-голямата асоциация в Европа, показва, че въпросът е, има пряко отражение върху много от е, нашите съграждани. Аз приветствам факта, че е, АДАК направи такъв положителен принос към регламента и го подкрепя. Що се отнася до предложението на комисията в член 6, искам да запитам, защо предлагате срок от 4 седмици за прехвърлянето на регистрация. Беше казано от представителя на АДАК, че две седмици биха били достатъчни, ако живеете в центъра на Европа. Е лесно да стане в рамките на две седмици. Считате ли, че действително са необходили четири седмици, както е предвидено в член 6? Вторият ми въпрос. От гледна точка на Европейската комисия, когато става дума за хората, които прехвърлят МПС, в член 8 се включва режима за заплащане. Те могат ли да бъдат включени Има хора, които са много добре информирани и могат да намерят най-економичното решение. На следващо място безопасността по пътищата за гражданите, които са и потребители. Затова аз проведох разговори с господин Карас, докладчика ни в Сянка, който днес, за съжаление, не е тук, но аз съм говорил с него и става дума за връзката между прехвърлянето на регистрацията и наличието на застраховка. Към момента в текста на комисията тази връзка не е ясно посочена. Председателят, аз считам, че правилно посочвате въпроса за застраховката. Ние преди сме подчертавали колко важни са ползите за потребителите, що се отнася до застраховането, когато трябва да се прехвърли едно МПС временно в друга страна. Въпросите на застраховането доста често са проблематични в тези случаи и за това, заедно с комисията, трябва да се обмисли как може всичко това да се разгледа може би в директивата за застраховането на МПС. Госпожа Сталер, благодаря, господин председател, благодаря и на ораторите, благодаря и на представители на НП, който се изказа преди мен. Въпросът за страховането е нещо, което аз иска също да подчертая. Това е нещо, което липсва в предложението и трябва да се разгледа по-подробно. Искам да подчертая um, на туризмът на MOT, може би регистрация. Въпроса за 6-месечния лизинг. Изискването за регистрация. връзката с митата? Какво считате по тези въпроси? В новото предложение посочва, че най-вероятно тежестта ще попадне върху плещите отново на националните администрации, които и без друго са доста натоварени. Искам да разбера нещо повече за това, как се решават тези въпроси в държавите членки, свързаните с бюджета аспекти. Говори се също за лице, лизинга на автомобили. Много граждани са се обръщали към мен, когато се натъкват на проблеми по време на вулканичният облак. Много хора считаха, че могат просто да вземат еднопосочно автомобил. Но това подчерта, че трябва да се обмислят някои от тези проблеми по-внимателно и да им се намери решение. Благодаря за положените усилия. Съжалявам, че няма толкова много участници в това изслушване, но въпреки това ние в комисията ИМКО гледаме много сериозно въпроса. Радвам се, че има представители на комисията по транспорта. Господин Харбър, аз исках да задам въпрос на господин Луис относно възможността фирмите, които предлагат автомобили под найем, да използват автомобили, прехвърляйки ги в друга държава, където ги отдават под найем. Това е вътрешен проблем в някои държави членки. Има бизнес ограничения, свързани с предоставянето на услуги. Ние отговаряме и за директивата по услугите. Държавите членки прилагат дискриминационни ограничения в някои държави членки. Се забранява прехвърлянето на автомобили за пререгистрация в други страни. Когато се дерегистрира една автомоба, а кола трябва да се регистрира отново. Когато е върнете, трябва отново да я регистрирате. Това създава проблем. Освен това, може да се каже на държавите членки, че не спазват изискванията на директивата на, за предоставяне на услуги. Бих искал да разбера какво е вашето виждане по въпроса. Това може би е едно възможно, макар и не толкова добро решение. Това на първо място. На второ, беше интересно да видим, че съществуват технологии за разпознаване на регистрационните номера събирането на, на данни, дали а, може да се осъществява а, при а, налагането на строги изисквания към а, тази а, система. Знае, че тя е важна за предотвратяването на трансграничната престъпност, свързана с МПС. Господин Мандерс, аз съм поканил най-добрите специалисти по въпроса към момента. Някои хора считаха, че е по-лесно да се пререгистрират автомобили. Какво става обаче в случая с ам, ам, откраднатите автомобили? Трябва да има техники, които да осъществяват контрол. и Исках това да се покаже. Но как, как ще се отрази това на неприкосновеността на личния живот на хората? Единият от аспектите от използване на тази технология е да се предотвратят престъпленията, но от другата страна е да се защити правото на личен живот на гражданите. Господин Горка от комисията подчерта, че се нуждаем от европейско равнище. Това ще се подчертае и във втората част на изслушването ще говорим за базата данни, снимките, контрола чрез камери, дали ще може да се свържи с тази база данни, за да се види незабавно дали става дума за откраднат автомобил и дали съответният автомобил отговаря на законовите изисквания. Господин Перкер, може би по-късно. Господин Горка, след това останалите оратори биха могли да вземат отношение към поставените въпроси и направените коментари. Господин Горка, благодаря за поставените въпроси към предложението. Ще следвам хронологичния им ред. Първо по въпроса за ререгистрацията. В държавите членки ситуацията е различна. Няма един установен период, в който трябва да стане пререгистрацията. Сроковете са различни. Ние предлагаме 4 седмици, за да се позволи достатъчно време на онези, които закупуват автомобил някъде другаде и това е свързано и с валидността на временната регистрация, която се издава до пререгистрацията. И считаме, че за това е необходим определен срок, е, който сме предвидели, за да може е, това да стане без е, прибързване. Относно застраховането на автомобилите. Действително, застраховането не е включено като изискване в това предложение при регистрацията не се подчертава и като основание, на базата на което държава членка може да откаже а, регистрацията. Това не е общо изискване в държавите членки. Последователността на действията не винаги е такава, че застраховането трябва да предхожда пререгистрацията. Понякога това може да стане след пререгистрацията. Така че не искаме да налагаме нищо чрез тази хармонизираща мярка, да налагаме върху държави членки, където няма подобно изискване към момента. Там, където се изисква, например, че трябва автомобилът да има застраховка преди да бъде пререгистриран разпоредбите трябва да се прилагат на практика, но не считам, че тук е мястото да се засяга този въпрос. Относно срока от 6 месеца и приходите за бюджета в държавите членки, ако съм разбрал правилно, опитах се да обясня, че това предложение не се отнася до данъчното облагане срокът, който позволяваме за преместването на даден автомобил, не се отнася до а, облагането с данък на автомобила от съответната държава членка, тъй като държавите членки имат компетенции в тази област и ние не искаме да засягаме а, техния суверенитет. Относно базата данни, дали може да се обвържи с а, събирането на а, снимков материал, има анекса към предложението. Там се посочва какво трябва да се съдържа в базата данни и какво да бъде достъпно за държавите членки, при пререгистрирането на даден автомобил. Не се казва, че трябва да бъдат задължителни. Става дума за снимките, те не са посочени като задължителни. Въпросите са все още отворени, могат да се обсъждат. Може да има известна промяна от страна на комисията с развитието на технологическите възможности в бъдеще. Благодаря ви много. Следващия оратор, госпожа Мейер. Möchte nochmal ganz kurz äh, auf die vier Wochen Frist eingehen. Съвсем накратко за срока от 4 седмици. Ако сте прочели нашето изказване, ще видите, че там споменаваме тези 4 седмици, после споменаваме 6 месеца, може би много накратко се изказах по-рано. Тези 4 седмици са малко прекалено дълъг срок за нас, предпочитаме две седмици. Така, съответния регистрационен номер ще бъде използван за е, съответната цел и няма да има злоупотреба с процедурата. Същото се отнася за 6-месечния период. Той трябва да бъде сведен до 3 месеца. Отново, за да няма злоупотреби. Базата данни и е отмяната на сертификати. Базата данни ще включва ли дерегистрирани регистрационни номера или не? За страховките. Трябва да имаме доказателство за застраховка. Това трябва да е задължително, особено за онези държави, където за да се издаде регистрационен номер, трябва на първо място да има застраховка автомобила. Благодаря. Господин Мандес може да зададе своите въпроси, е, но ще дам думата на Джон Луис. Ако погледнем временното преместване на автомобили, вие сте прав, като казвате, че сега правилата дискриминират търговските дружества и те не могат да използват автомобилите в държавите, в която те не са регистрирани. Говорим за 6 месеца за да може да отидат автомобилите някъде, да бъдат използвани там 6 месеца и да се върнат, без да се харчат пари за промяна на регистрацията. Що се отнася до загуба на приходи? Не, нови приходи ще се създадат на държавите членки, защото те ще си вземат ДДС-то от а, наемането на автомобила. Що се отнася до лизинга? Да можем да прехвърляме автомобили, да ги продаваме в друга държава, мисля, че е, разпоредбите ще могат да доведат до по-голяма конкурентно способност, така както са изписани. Брейнпорт сега. Два, двамата представители на Брейнпорт. Имаме нужда от добри цензори, а, сензори, извинете, защото ако не е добра камерата, няма да е хубава и снимката. След това личните данни. Само определени лица могат да използват информацията. Има блеклистове и само полицията може да използва тези данни. За публично-частното партньорство имаме успешни резултати. Имаме спадане на кражбите на автомобили от 74 на 4. Благодаря на ораторите. Първия кръг. Имаме време. Трябва да завършим в 11.30, но имаме време за дискусия. Сега преминаваме нататък. Конкретните аспекти, свързани с регистрацията на автомобил в нова държава. С нас е Йоан Хакенберг, генерален менеджер на а, Дай, Нидерландия. Той ще говори пред нас за част от съществуващите бази данни. Знам, че се използват част от тях вече. И след това кражбите на автомобили, предвижване на автомобили през граница. Тук е Кен Век от Белгийската федерална полиция. Той ще говори по този въпрос по 10 минути и след това отново въпроси от депутатите. И накрая обобщение. След това и комисията може да вземе думата, пък и други, ако искат думата, ще им я дам. И така, първо колегата от Нидерландия, Хакенберг. Sorry. Здравейте, аз съм генерален менеджер на Държавен автомобилен транспорт. Благодаря господин Мандес за това, че ни покани тук. Много благодаря също така и на председателя на комисията ИМКО, както и на депутатите. Нашата автомобилен, нашата автомобилна организация е обществена организация, която отговаря за три дейности. Първо, регистрация и издаване шофьорски книжки. Също така за страховки. След това типово одобрение на автомобили и на трето място надзор над а, проверките за техническа безопасност на автомобилите. Днес обаче ще се съсредоточим върху прехвърлянето на автомобили в ЕС. Като регистрационен орган трябва да кажа, че този въпрос е изключително важен. Търговията на автомобили нараства, от 500 000 автомобиля, които годишно регистрирахме в Холандия, 20%, 100 000, са от други държави. Голямата част от тях от други европейски държави. Основните ни безпокойства са да имаме чист регистрационен процес, да се борим с измамите, престъпленията и да има голяма безопасност по пътищата. Ние сме обществена агенция, Ниските разходи, ефикасността и висококачествената услуга за гражданите са изключително важни предизвикателства. Този нов регламент за прехвърлянето на МПС мисля, че ще ни помогне да постигнем целите си. Много се радвам, че имаме такава инициатива пред себе си. Важно е регистрацията в други европейски държави да бъде улеснена. Не само за нас, като регистрационен орган, но и за гражданина, който е, все повече пътува в рамките на Съюза. Или пък си купува кола в друга държава членка и удобството на гражданина е много важно, както и упростените процедури са важни. За нас това също е изключително важно и процесите подсилват, се подсилват един друг. Опростяването на прехвърлянето на регистрация от една държава в друга в Европейския съюз е възможно само когато процесът е цифровизиран. Електронният обмен на данни за МПС е базата за, би бил базата за гладко и безпрепятствено регистриране на автомобили. Не за първи път говорим за обмен на данни на МПС. Вече 20 години обменят информация за МПС контекста на откраднати автомобили, глоби за нарушаване правилника на пътищата, както и прехвърляне автомобили. За този електронен обмен ние използваме системата Юкарис. Дай в Нидерландия, един от основателите на Юкарис. Би била отлична идея да се използва тази уникална система в контекста на регламента, който се обсъжда днес. Нека ви покажа един кратък филм. Thank you.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 So you have seen something about the... И така видяхте системата Юкарис. Това, което го нямаше в а, филма, е, че Юкарис дава възможност за обмен на информация за застраховката на автомобилите. За това се говори малко по-рано. Както видяхте, много е важно да се използва Юкарис в този регламент. Това е доказана система от много години. Тя е ефтина, лесно работи Използва се за различни регламенти и директиви на Съюза вече години. Предложението на Европейската комисия не споменава Юкарис. Споменава се само софтуерно приложение, но защо трябва да се разработва нещо ново, ако то вече съществува? Намаляването на разходите в публичния бюджет в този момент е изключително гореща тема в политиката на холандското правителство и не само в Нидерландия, и в всички европейски държави, както и всички европейски организации. Използването на съществуваща инфраструктура и съществуващите структури, според мен, е най-лесният начин да се намалят разходите. По-добри, извинете, други аргументи за използването на Юкарис е използването на тези тема от държавите членки, доказана технология, гъвкавост за промяна на функционалностите, добавяне на нови функционалности, ниски разходи, отлична работа вече 20 години. Така че използването на Юкарис би трябвало да се спомене в анекса на регламента. И накрая за данните. Всяка държава има, всяка кола има сертификат за съответствие. А, там се съдържат всички технически данни на автомобилите. Трябва да се използват тези данни при обмена на информация за внос и износ. И накрая много се е, лъже с километража на автомобила, той се променя. 150 милиона евро е общата сума на измамите. Трябва, когато се изнася един автомобил, да има официален документ, който да дава километража на колата, за да е ясно колко километра навъртяла тази кола. Да, наистина много интересна тема и искаме да благодарим и за снетия в един доста студен и ветровит ден ваш председател, който ни предостави още информация по време на видеото. И така, надявам се, че ще чуем още нещо много полезно и интересно от Белгийската федерална полиция, господин Кен Векхуисен. Темата е съвсем проста да се опростат нещата. Да, но когато се прекали с опростяването, нещата могат да станат по-достъпни и за престъпниците. Аз работя в белгийската полиция, в автомобилния сектор, но също време съм и член на международна организация, която се състои от експерти по отношение на Карпол мрежата Карпол. А през 2010 година проведохме едно много обстойно проучване на а, ситуацията по отношение на кражбите на автомобили. Така да видим какви са реалните проблеми в момента. 650 хиляди МПС се крадат годишно в Европейския съюз. От тях половината не, не биват а, открити. Разбира се, че това са професионални, добре организирани престъпни групи с всички най-нови технически средства за кражба на коли и много добри умни начини за пране на пари. И реални проверки се правят, физически проверки се правят, но член 102 от Шенгенското споразумение не, е, установихме, че не се прилага напълно. Само 19 от 25-те е, е, държави а, е, от Шенген са, а, го прилагат, а само 9 проверяват а, документите за регистрация, а само 11 а, про, а, правят такива проверки на систематична основа, т.е. имат добре изградена система за проверките. Само 14 държави членки са подписали споразумението ЮКАРИС. на това, както казах, мрежа между а, регистрираните а, автомобили и органи за регистрация с а, проверките за происхода на автомобила. Обикновено а, полицаите са тези, а, които в отделните държави членки могат да засекат някои от елементите, а не обикновените служители на път на дай да кажем. А, повторната регистрация в а, държава членка – а, ако не бъде а, провер, а, може да бъде извършена, а, дори без да се провери, а, дали има в Шенгенската информационна система регистрирана кражба. Обаче а, това може да се а, подобри, като се използва системата Юкарис, мрежата Юкарис, където а, а, автоматично може да излезе дали има такова съобщение или не. А също така фалшификация и а, на регистрационни а, документи или а, табелка регистрационна. Това може да се провери в ЮКАРИС съответно с номера на документа, който се издава от държавата чека за происхода на МПС. А, също така създаването на клонинг, както се нарича, на базата на откраднати а, документи за регистрация на автомобила. Какво може да направи? А да се направи, както ШИС, така и Юкарис имат решение, а защото проверя, може да се провери автоматично а, дали съответният а, а, документ е, е подаден на сигнал, че е бил откраднат. След това а, използване на регистрационните документи а, на една а, тежко катастрофирала кола, а, а, за да се сложат на нова клонинг а, или а, открадната а, кола. Ето тук отново а, не трябва да забравяте, а, че е много важно да се разбере, а, да се провери в документа на автомобила, а в съответната държава дали той е претърпявал а, тежко, а, тежка катастрофа да, или пък е бил променен на външния му вид. И последният елемент, който е най-трудният за засичане. Това е измама с лизинг. През последните няколко години обаче доста силно се разпространява. А когато има лизинг за няколко а, месеца, а, можете да а, отидете в чужбина с него, с автомобила и да го регистрирате. Нормално е, защото той няма да е а, вписан като евентуално откраднат. Понякога са толкова умни престъпниците, че а, поставят временни а, табелки с а, номера, да кажем германски, а, за да а, се изпере състоянието на автомобила и вече да се регистрира като съвсем законно придобит автомобил. Е, след няколко месеца по-късно колата, коя, фирмата, която ви е дава под на, на лизинг колата, ще разбере, че всъщност е била измамена, но а, а, тъй, а, и ще подаде сигнал, обаче то ще е твърде а, късно, защото срока а, ще е изтекал. А защото, да кажем, в а, Италия може е, автомобил, който е заед за едномесечен лизинг, да бъде регистриран в Белгия, защото а, не може а, да се засече а, но сега в Юкарис имаме тази възможност, но е много важно да се прави проверка дали е подаван сигнал за открадната или катастрофирал автомобил и така нататък. Та, а, и така, един такъв задължителен документ ще бъде изключително полезен и в Европа, всъщност в рамките на Европейския съюз, ще а, бъдат а, внедрени тези систематични проверки и това ще стане, а, това ще затрудни изключително много а, престъпност престъпните групи, занимаващи се с този тип престъпления. Благодаря, че ми дадохте възможност да се изкажа. Благодаря ви, казва председател, изключително практически ориентирана презентация. Сега нека да дадем думата на тези, които бих искали да зададат въпроса по отношение на а, престъпленията с автомобили, най-вече кражбата на лизингови автомобили. Е първо господин Мандерс. Разбира се, всички други, които желат, са добре дошли. Благодаря. Невероятно е да се види по какъв начин технологиите също се включват е, по въпросите засегнати в този доклад. Дали е възможно да се свържат тези интелигентни камери с базата данни, така че компютрите автоматично да могат да извършват проверка без участието на оператори. Това е един от въпросите ми, за да може да се автоматизира контрола в максимална степен. И на второ място говорихме за временната регистрация. Възможно ли е да се подобри цифровата регистрация, за да не се нуждаем от време на регистрация. т.е. купувате автомобил, регистрирате в дадена страна и от този момент нататък се отговаря на въпроса на Катрин, държавите членки могат да налагат данък дали е възможно да се пропусне чрез прилагането на технически способи временната регистрация. А тези 6 месеца, през които вече сте платили, какво се случва с тях, пита господин Харбър. Защото обществените органи обикновено имат начин да ви съберат а, парите, които дължите, но не и да ви ги върнат в последствие господин Шваб. Искам да задам въпрос към гостите, които показаха интересното видео, което видяхме. Мисля, че много държавите членки не са достигнали до този етап. Моята констатация, че не всички държави членки са стигнали до тук, вярна ли е според вас или не? Господин Харбър. Въпросът е към господин Горка. Този въпрос не е споменат в предложението, но има доста други, които са свързани. Сигурно ще се обсъди този въпрос. Как да става обмена на данни? Сигурно имате предложения за намиране на решение, госпожа Штайлер. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите. Андерс също говореше за държавите членки, които са в Шенген, които са извън Шенген. Имаше един слайд, едно видео където стана дума за Исландия и други държави, които не са част от Европейския съюз. Те участват ли в сътрудничеството? Вие споменахте, че само половината от откраднатите в Европейския съюз МПС се откриват. Може би има държави членки, които откриват повече случаи на откраднати автомобили, необходимо да има полицейско сътрудничество по електронен път, както видяхме примера преди малко, за да се извършва превенция, да се спрет нещата преди те да са се случили, защото трябва да знаем как действат тези банди, какво може да се направи за тяхното неутрализиране от страна на държавите членки. Благодаря за предоставената информация, защото тя ясно показва колко важно е електронното сътрудничество. Но тук възникват и въпроси с е, опазване на данните, и трябва да се намери решение на всички тези въпроси. Отново благодаря за предоставената информация. Госпожа Руле, искам да благодаря на вас, искам да благодаря и на докладчика Мандерс. Това е добро въведение, така имаме основа, върху която да стъпим. Благодаря. Господин Обермайер, аз също искам да се включа в това разискване и е да изразя моето мнение. В началото на филмчето може би пропуснах някои неща, но искам да получа повече информация за това, кой отговаря за целият процес, хората, които се занимават с финансовите въпроси, кои са те. Добре е да се знае е, също по какъв начин можем да участваме Как можем да допринесем в по-голяма степен в този процес? Нещо друго, което намерих за интересно, беше казаното от колегата от полицията в Холандия, който ни запозна с положението на място. Не зная дали информацията, която ни беше предоставена в табличен вид, може да бъде малко доразвита. Можем ли да получим нещо като резюме, защото мен ме интересува получаването на повече информация би било полезно също да разберем какви са нуждите на професионално заетите в тези области лица, какви идеи можете да споделите с нас. Именно за това ви моля за допълнителна информация. Господин Харбър. Господин Мандерс. Относно Юкарис, кой е собственикът на тази база данни? Може ли Юкарес да се превърне в европейска организация? Това е много важно. Можем ли да включим тази идея в регламента? За целта трябва да знаем дали това съответства на законите, свързани с конкуренцията, дали е възможно да се използва тази организация ЮКАРЕС господин Харбър. Може би държавите членки ще искат сами да оперират подобна система, затова трябва да сме предпазливи относно тази идея. С ваше позволение искам да се върна към измамите, свързани с регистрационните номера, защото има промяна в номерата често. Ние видяхме, че могат да бъдат засичани номерата, те могат да се видят на екраните в, в полицията, за да се осъществява контрол. Разбира се, на следващо място трябва да имаме предвид и физическите проверки. Освен това, има други възможности за идентификация на автомобилите, които могат да бъдат скрити на трудно откриваеми места. Има ли други желаящи да зададат въпроси към групата експерти? Ако не, искам да дам думата на господин Хакенбърг. Може би да почнем от дясно наляво и ще свършим с господин Горка. Господин Вакрайзен има думата първо. Благодаря, господин председател. По първия въпрос за повечето информация. През 2010 се изготвих един доклад и тук го обобщих. Аз го съвремених с нови данни и няма проблем да изпратя тази информация на вашата комисия, да обясня в повече детайли. Може би трябва да помахна някои чисто полицейски аспекти, но това е информация, която е споделена с наши партньори на европейско и международно равнище, така че не считам, че ще има някакъв проблем. Относно идентификационния номер на автомобилите, може да се промени този номер. Разбира се, не може да се промени техническата проверка. Номерът за съжаление, може лесно да се промени и не считаме, че това е добър начин за идентификация на автомобилите. Има други способи, които се предлагат и разискват е, периодично на национално и европейско ниво. Но на европейско ниво е, се говореше е, за това да се впрескат микроскопични е, частици, е, които да позволят при използването на лазер в последствие да може да се разпознае идентификационният номер, но тъй като това ще струва скъпо, автомобилостроителите не бяха особено ентусиазирани Изминаха вече пет години, откакто трябваше да се проведе едно изследване. Не зная какъв е резултата. Не зная дали това отговаря на въпроса ви за идентификационните номера. Да. Господин Хакенберг. Благодаря, господин председател. Първо, за броя на държавите членки, които участват в ЮКАРИС. 14 са държавите, е, са тези, които са включени към момента. Имаме договор от Прун, решението от 2009 на съвета. В договора от Прун се казва, че трябва да се използва Илкарис по директиви, свързани с трансгранични аспекти. Към момента 19 държави членки участват в ЮКАРИС. Още с 6 държави преговаряме, за да бъдат включени в системата ЮКАРИС. Това ще се случи през настоящата година. И две държави все още не са решили дали ще използват елкарис но трябва да го направят, ако трябва да изпълнят договора от Прун. И така стигнахме до 27. Гърция и Португалия са държавите. Това беше за броя на участващите държави членки. Относно кой е собственика, кой финансира. Държавите членки, съгласно договор, са собственици, има съвет на участващите в системата, който взема решения какви да бъдат новите елементи в системата, как да се финансира тя. Както вече споменах, е, системата не струва скъпо, общо 700 000 евро за всяка държава членка. Поради договора от Прун, всяка държава членка вече прави вноски – това също помага за включването на всички в системата. 30 000 средно се изисква за участието на държавите членки в системата. Държавите членки са собствениците, те решават как да се развива, каква да бъде функционалността на системата и прочие. Последния въпрос се отнасяше за връзката с автоматичните камери. Поради трансграничните аспекти. Има решение за пряко свързване. Може би колегите знаят повече, но не знаят дали това ще бъде в реално време. В Холандия поне и други страни има връзка с полицейските служби и пряко могат да се използват данните без пряка намеса на хора. Също могат да се налагат глоби в случай, че автомобилът не е застрахован или се окаже, че се предприемат мерки, ако се окаже, че автомобилът е откраднат. Господин Харбър, интересуваме Юкарис. Това е нещо като централизирана агенция, някаква структура. Не, това не е централизирана система, казва господин Хакенберг. Съветът на участващите е органът, но системата не е централизирана. Лесно се включват данни от една или друга държава. От друга страна, използваме съвсем упростена компютърна система, нещо като персонален компютър. Имаме различни софтуерни решения, включващи 10-12 приложения е, и те трябва да се инсталират върху вашия сервер или компютър в вашата държава. След това се свързвате с системата. С този софтуер може да влезете в базата данни, може да обменяте данни с регистрационните власти, власти с полицията. Изключително упростена е системата. Става дума за програмен продукт и една общоевропейска мрежа. Накратък отговор. 14 са държавите членките, които са подписали Прунския договор. Това е а, извинете, първия договор, който е за обмяна на информа... обмяна на информация, а след това Прюнския е, за из... е изпълнителен договор, но той не е задължение да се проверява дали е от крадната колата. Тоест 14 за откраднати автомобили, 27 за полицейско сътрудничество, за проверка на книжките, за проверка на регистрационните номера. А ако и 27-те държави членки имаха и юкариста, тогава всичко ще бъде прекрасно, нямаше да имаме проблеми. Още нещо. Не е нужно да се подпише е, договора, за да се използва юкарис, доколкото разбирам. This is an issue which we'll perhaps ask Mr. Gorka to, to, uh, to pick up as well, because it was Ам, да, интересен беше този въпрос. Нещо друго да кажете? Що се отнася до автоматичното разпознаване на регистрационни номера? Все повече цифри цифрови системи следят нарушенията по пътищата, все по-малко полицаи са на пътищата за засичане на превишена скорост и така нататък. Няма проблем да се идентифицира съответния автомобил с надлежна регистрационна табела. Това се прави и днес. No, no uh, Няма ограничения. But your camera can driving, a... Сигурно може да се види и кой шофира. Детайлите по автомобила най-вече, защото може някой да смени, да вземе един номер и да го сложи на друг автомобил. И затова е полезно да имаш подробна информация за МПС-то, да сравниш информацията с базата данни и ако има подозрение за определено МПС, съответно да се направят проверки. Uh, can I go to John Lewis? Did you want any, any other points? No? John? No. Джон, благодаря. Много се радвам, че колегата от Белгийската полиция ни зарадва с цифрите от 1 милион до 600 хиляди са паднали автомобилите, които са откраднати. Трудности имаме, когато клиента, разбира се, си е платил, но не използва добре автомобила. Говорим за подобряване на процеса, признаване на техническите аспекти, улесняване, но да се използва и, и технологията за предотвратяване на злоупотреби. Не очакваме регламента да защитава а, индустрията за риска от отдаване под лизинг на лоши клиенти. Създават се бази данни в много държави членки за идентифициране, разбира се, като се спазват изискванията за защита на данните, е, лошите клиенти, за да не им даваме на лизинг автомобил отново, но не можем в крайна сметка да се защитим напълно. Благодаря. Нещо друго да добавите? Съвсем накратко за новите технологии. Говореше се за разпознаване на регистрационни номера. Много е важно да не се нарушава законодателството на държавите членки. И след това измамите. В АДАК работим по този въпрос. Има обмен на инспекции, имаме база данни, търсим технически способи, посредством които да разрешим проблемите, извършваме мониторинг. Господин Георка накрая и след това и докладчика. Благодаря, господин председателю. Благодаря за презентациите, бяха много интересни. за Юкарис ще започна с системата. Вярно е, че предложението по-настоящем не дава конкретно решение. Седми член говори за Европейската комисия, която с прилагащ акт ще даде подробности по базата данни, софтуерното приложение, което ще се използва за целите на регламента. Комисията все още не е решила дали да включи Юрокарис или друга система. Ще се реши по-късно. Има прецеденти в миналото. Имаше решение на съвета, което споменава използването на Юкарис в други сфери. Така че нищо не пречи да се включи тази идея в предложението. Когато комисията обмисля вариантите за база данни, ще бъде за това да се използват съществуващи опции, които биха свели до минимум разходите, биха били ефективни. Имаше въпрос за временната регистрация. Не може ли тя да бъде премахната? и преходното решение от практическа гледна точка може би ще бъде трудно, защото в момента на дерегистрация това ще означава, че държавата членка по регистрация трябва да издаде за държавата членка на дерегистрация нов документ, нов сертификат от името на държавата членка, в която отива да това песе, тази, тези временни сертификати все още са необходими. Базите данни могат да помогнат в това отношение. Въпроса на госпожа Мей от предишния кръг. Базата данни включва информация за периода на валидност сертификата, както и отнетите сертификати. Да, има информация в базата данни. Благодаря. И аз искам да благодаря на всички ви, на всички оратори. Много ви благодаря за това, че се изказахте по време на това изслушване. Това беше много ценен, ценно изслушване и отлично начало на законодателния процес. Накрая ще дам думата на нашия докладчик господин Мандес, е, малко за графика също да кажем няколко думи е, защото все още той е временен, ще бъде прият от координаторите, но ще видим какъв е. Трябва също така да говорим и с съвета за графика, защото започнахме заедно. Хубаво е работата ни да върви е, в крак. Давам ви думата за заключителни думи тази сутрин. Благодаря, каза господин Мандерс. Изключително много информация получихме. От една страна искаме да подобрим това, което се случва за гражданите, да улесним нещата. От друга страна имаше известни страхове на правителства, които искат да контролират процеса. И тук видяхме с различните експерти, че е възможно а, да се прилагат европейските решения. Много се радвам, че това е така. Хайди Руле каза нещо, което ще повторя. Хубаво е, че получихме тази информация. Ще видим а, как можем да подобрим а, предложението на комисията по настоящем. Имах искания за даване на гаранции, за непренабиване на номера и смяна на номера и слагането им на други автомобили. И така. С този регламент можем да решим много проблеми, свързани с престъпността. Надявам се колегите да, да, да дадат необходимата информация посредством националните си организации. Всяка държава има своя собствена агенция само за да... Нали, важно е да покажем, че вътрешния пазар може да бъде подобрен, да работи по-добре, но в крайна сметка да покажем, че той работи, да изпратим положителна информация за всички потребители. Графикът, за който попитахте, вече го обсъдих с секретарията. Нямам го пред себе си, вие го имате. Не го знам на изуст. Имаме време обаче. Има други въпроси, които трябва да се обсъдят, така че сме поотложили нещата. Важно е да получим идеи, по които може да се работи, които са практически насочени и с всички докладчици в сянка да можем лесно да работим заедно. Надявам се държавите членки да си сътрудничат, защото след като е толкова лесно да се предотвратят престъпни дейности в определени държави членки, е много странно защо има такива държави членки, които не сътрудничат. Не виждам причините. Може би можем да ги накараме с а, този регламент да го правят. Благодаря. Добре, графика. Доста е свободен графика. До 29 април трябва да изпратите своя доклад. Много време имате. След това до 30 май. Измененията 27 юни. След това чак 18-19 септември ще обсъждаме измененията. След гласуване през октомври. Трябва да видим. Съветът много сериозно гледа на този въпрос интензивно работи по него. Трябва да видим дали не може да гласуваме преди лятната почивка. Можем да обсъдим и със съвета и за докладчиците сянка. Изслушахме вече колегите. Няма нужда да чакаме изслушване, за да получим допълнителна информация и за да подготвите доклада си. следващото председателство, може би, да има споразумение вече. Благодаря ви, че организирахте това. Много ви благодаря, че бяхте тук. Особено бих искал да благодаря на хората, които ни слушат по интернет. Знам, че има много такива, които в държавите членки ни слушат, които се занимават с регистрация и които и слушаха. Надявам се за всички вас това да е било полезно. Надявам се да работим заедно по разработката на това предложение. С това приключихме сутрешното си заседание. В 3 часа продължаваме. Надявам се много депутатите да се върнат. Господин Шемета ще бъде тук. Знам, че не се чувстваше добре тази сутрин, но се надявам все пак да дойде ще говорим за плановете на Генерална дирекция ТАКСУД в 3 часа точно. Благодаря ви, че бяхте с нас.